Добър ден на всички. se potete prendere posto. Много ви моля да вземете местата си. Possiamo cominciare. За да започнем. Benvenuto prima di tutto della nostra преди всичко, добре дошли в нашата комисия. Казвам на комисар за научните изследвания, новаторството и науката, госпожа Гогаган Куин, както и представителя на датското председателство, постоянния секретар Педерсен, когато седнат последните, ще дам думата. Много ви моля, е, сядайте, защото тази сутрин имахме проблеми с времето, да не се случи така и днес след обяд. Моля ви за тишина и давам думата веднага на госпожа комисаря, госпожа Гогеган Куин. Благодаря, госпожо председател. Like Искам да благодаря на комисията ИТРА за това, че организира това изслушване за Хоризонт 2020 година. Освен това искам да благодаря на комисията и по-специално докладчиците по Хоризонт 2020 за времето, което са отделили на предложението на Европейската комисия. В този контекст искам да ви гарантирам пълното сътрудничество на Европейската комисия. На този етап няма смисъл отново подробно да обяснявам какво представлява Хоризонт 2020 година. Представя представих нашите предложения миналия декември пред вас и вашата комисия вече два пъти е обменяла становища по този въпрос на 23 януари и на 27 февруари. Така или иначе, искам да се възползвам от тази възможност да направя някои бележки по конкретни аспекти на нашите предложения. Първо, обсъждайки с различни заинтересовани страни последните няколко месеца, видях, че има огромен консенсус около това, че научните изследвания, новаторството са много важни за бъдещето на Европа и за економиката, и за обществото като цяло, както и за това, че са необходими огромни инвестиции. Освен това всички смятат, че амбициозните предложения, които са пред нас в Хоризонт 2020 година, могат наистина да ни помогнат да въведем голямата промяна, която е наистина много нужна в Европа. Иновационният съюз, който бе публикуван миналата седмица като документ, показват, че новаторството се забави и че Европейския съюз не се приближава до лидери като Япония, САЩ и Южна Корея. Най-голямата пропуст за нашите държави членки е свързана с иновациите в частния сектор. Дори ако първата реакция на Хоризонт 2020 година е положителна, все пак има много още работа, която трябва да се извърши. Може би не сме съгласни по всички подробности, доколкото разбирам тази сутрин е имало несъгласие изразено, но по-настоящем тече дебат и парламентът и съвета ще ни помогнат да се сръчим върху тези сфери, където най-вероятно трябва да обясним по-ясно част от принципите, е, по които е, сме разработили този документ. И по-специално сега бих искала да говоря за това колко е важно да има положителна синергия с други а, е, програми това е особено важно за кохезионната политика, където трябва ясно да се съсредоточим върху това, иновациите, отличното качество да бъдат из цяла Европа. Господин Смит, генералният директор, обяви пред ИТРЕ, че Европейската комисия работи за това да направи ясни връзките между Хоризонт 2020 и кохезионната политика. Искам също така да подчертая колко е радикален нашия подход по Хоризонт 2020. Различните сектори и сфери трябва да бъдат събрани, ако искаме да се справим с най-големите предизвикателства. Научните изследователи от различни дисциплини и от публичния, и от частния сектор ще бъдат насърчавани да работят заедно. Това ще означава да има безпрепятствени връзки между различните стълбове на Хоризонт 2020 година. Например, научния пробив по стълб 1 може да доведе до разработването на нови технологии за улавяне на въглерод, например, или за използване на нано и биотехнологии, които да заменят различни суровини по втория стълб – индустриално лидерство. Тези нови технологии и процеси след това могат да бъдат апробирани и демонстрирани по третия стълб, който се нарича предизвикателства в обществото. Що се отнася до интердисциплинарността, искам да кажа отново, че социалните науки и хуманитарните науки ще бъдат част от всички предизвикателства пред обществото, отвъд и над възможностите, които се предлагат посредством Европейския научно-изследователски център по стълб 1. Тези нови форми на сътрудничество не винаги ще бъдат лесни, но има огромни възможности за извличане на полза и резултати. Очаквам с нетърпение по-нататъчните дебати в парламента и съвета. Днешното събитие е изключително важно под ръководството на госпожа Карвалю Мадура, господин Айлер, господин Скинер, господин Ламберт и госпожа Матиас, ще ви помоля да работите максимално бързо, така защото парламента да завърши първо четене. Това ще бъде огромна стъпка напред към новия ни хоризонт. И накрая няколко думи за някои важни инициативи, които са предвидени през идните няколко месеца, защото съм убеден, че те ще ви бъдат интересни. Искам да обявя, че Европейската комисия планира да приеме едно съобщение, рамково съобщение, до средата на 2020 година. Ние ще отговорим по този начин на призива на съвета от 4 февруари, което бе повторено в началото на марта, се завърши Европейската научно-изследователска зона ЕРА до края на годината. Ние ще заложим необходимите мерки и ще се съсредоточим най-вече върху подобряване мобилността на научните изследователи, кариерите, трансгранично сътрудничество, разпространение на знания, особено публично финансиране и такива и международното измерение на знанието. На второ място идва сътрудничеството. То ще бъде развито допълнително в отделно съобщение, което трябва да бъде прието преди края на 2012. Постоянно се променя научната среда, създават се нови възможности. Европа има нужда да адаптира рамката си за мъжонно сътрудничество, така че е по-лесно да приоритизира действията си. Имаме нужда да подобрим координацията между ЕС и държавите членки, особено финансирането, което отива за международно сътрудничество, по-специално в контекста на Хоризонт 2020. Това съобщение ще даде ясни критерии, цели, принципи за прилагане и съсредоточаване на дейността на ЕС в тази сфера. И на трето място, до края на тази година Европейската комисия в свое съобщение ще даде информация за това какво се случва в Съюза за новаторство. Това ще включва новите индикатори от Европа 20-та година, както бе обещано, и в светлината на заключенията ще даде ясна перспектива. Работа по това вървеше още 2011 година с помощта на ОИСР и статистическите служби на държавите членки. Първите резултати сега се проверяват ние сме на път да стигнем до този индикатор. Тези три съобщения, за които говорих, току-що са част от работната програма на комисията. Тя бе прията от колегиума през ноември миналата година, след изказване на председателя Барозо пред вас. Госпожо Сартори, накрая искам да кажа, че приоритизирането на инвестициите в научните изследвания и новаторството сега е една рецепта за работни места и растеж в бъдеще. Опитът показва, че това ще бъде най-добрия начин успешно да излезем от економическата криза. трябва да се справим с сериозните трудности пред държавите членки, но от друга страна бива да забравяме, че Европа е все още най-голямата економика в света, с най-големия дял БВП в света, над 500 милиона граждани, с много високи доходи на глава от населението. Имаме огромен потенциал, един потенциал, който трябва да бъде използван с помощта на практически ефективни и ефикасни политики в сферата на новаторството. И това е точно Хоризонт 2020 година. Благодаря, госпожо комисар, за изказването. Давам думата сега на господин Педерсен, постоянен секретар и министър на науката, технологията и иноваторството, датското председателство. Имате думата. Благодаря, госпожо председател, уважаеми депутати, скъпи приятели. Позволете ми най-напред е, да благодаря на Европейския парламент за поканата към датското председателство да участва в това изслушване по програмата Хоризонт 2020. Във времето, което ми е отделено, аз ще се опитам да направя обзор на преговорите по Хоризонт 2020, погледнато от е, страна на датското председателство. Графикът е доста с гастен. ако искаме програмата да влезе в сила 2014. Нашата амбиция, амбиция е да продължим преговорите, за да се постигне споразумение до края на май по структурата на програмата. Искаме да предложим частичен общ подход към програмата. Това е споразумение, постигнато в съвета относно структурата на програмата. Заделянето на средства по отделни програми и инструменти, това е въпрос, който ще се разисква през следващите председателства – Кипър и Ирландия. Това ще е възможно, ако има добро сътрудничество между председателството на съвета, Европейския парламент и в частност комисията ИТРЕ. Ние искаме да имаме една интелигентна, добра програма и гледната точка на заинтересованите страни е особено важна за нас. Това ще продължи и при преговорите по направените предложения. Миналата седмица организирахме министерска конференция в Копенхаген, за да се обсъди стратегията с основните заинтересовани страни. Имаше представители на научните среди, на университетите. Благодарим на госпожа Карвалю и за това, че беше представен Европейския парламент. По време на конференцията бяха разгледани някои важни аспекти. Нека да се спра на някои от основните послания за структурата и съдържанието на Хоризонт 2020. Що се отнася до качествената наука, нашата цел е да продължим да работим в тази посока чрез строги критерии за подбор. Това ще ни даде възможност да запазим конкурентоспособността си в световен мащаб. Да се осигури нужната подкрепа на Европейския научно-изследователски съвет. Беше подчертано, че структурата с ограничени инструменти за сега е добра и не трябва да се променя. Има широка подкрепа и за финансирането не са обсъдени конкретни цифри. Важността на младите учени беше подчертана, но е необходимо да се подчертае също и възможностите за кариерно израстване на учените. Беше подчертана и важността на висококачествена научно-изследователска инстру... инфраструктура и използването на структурните фондове. Да се намери синергия между Хоризонт 2020 и структурните фондове. Това беше въпрос, който многократно беше подчертан. Относно промишленото лидерство, посланието беше ясно, че трябва да се сложи край на спада в индустрията. Участието от индустрията, от малките и средни предприятия трябва да бъде гарантирано чрез целенасочени инструменти и упростени правила за участие. Упростяването е изключително важен въпрос в нашия дневен ред. Трябва да се намери нов баланс между доверието и контрола, намаляване на бюрокрацията. Сътрудничеството между университетите и бизнеса трябва да се засили. Някои от заинтересованите страни подчертаха, че Европа има високи постижения в науката, но резултатите от тези изследвания не достигат до пазара. Що се отнася до важния въпрос а, за предизвикателствата за обществото, ние сме набелязали няколко такива. Необходимо е да се гарантира междудисциплинарен подход, за да се намерят решения на тези предизвикателства пред обществото, особено социалните науки, хуманитарните науки, които играят толкова важна роля. Затова тези науки трябва да бъдат включени в предизвикателствата. Но тези науки не играят за сега ключова роля. Когато говорим за климатичните промени, енергетиката, сигурността, запазване на добро здраве при остаряването, тук социалните науки и хуманитарните науки имат да играят важна роля. Беше подчертано, че поканите за представяне на заявки трябва да водят до подбор на такива проекти, които ще доведат до разрешаване на тези предизвикателства. In other words, stakeholders are... Някои от заинтересованите страни настояха да се засили аспекта на мултидисциплинарност. Работата в съвета се фокусира върху аспектите, които споменах току-що. В заключение, ние сме убедени, че ще е възможно да постигнем решение в края на май. И при този процес ние очакваме да продължим диалога с Европейският парламент, включително съвместния семинар, който ще организираме заедно в края на май. С тези встъпителни думи, госпожо председател, бих искал а, да спра до тук. Благодаря, господин Петерсън. Много се гордея сега, че аз мога да представя ключови оратор за днешния ден, доктор Бъртън Ли. А, той ръководи катедра в Станфордския университет. А, това е по европейско предприемачество и иноваторство, Той спознава много добре Европа, пък и Калифорния своят професионален опит. Той вече изпълнява 15 години, занимава се с глобална технология, издава стратегически консултантски услуги, занимава се с инвестицион, институционални инвеститори. Опитът му също така е и в Европа, и в САЩ, с различни становища в Стокхолм, Дъблин, Виена, Барселона, Лондон. Тоест, виждате човек, който наистина много дълбоко познава а, калифорнийски опит, както и европейската реалност. Доктор Ли, имате думата. President Sartori, thank you very Госпожо Сартори, много ви благодаря за встъпителните думи. За мен е чест, идвайки от Силициевата долина в сърцето на Европейския съюз, да говоря пред вас. За мен това е едно дълго пътуване. Uh, Надявам се това, което ще ви разкажа, да бъде е, малко различно от другите презентации, но и много интересно за вас. Е, искам само да ви припомня, че аз съм от Република Калифорния, а не от САЩ. Um, Имаме различни републики. Имаме република Тексас също така, но няма да говорим днес за Тексас. Калифорния е дома на Силициевата долина. И искам да благодаря не само на госпожа Сартори и на госпожа Готиерес Кортинес. Без нея нямаше да съм днес тук, както и на Гай и Сюзан, които много ми помогнаха, защото ми помогнаха с логистиката и транспорта. А, малко информация за мен, съвсем набързо. И след това ще случим върху някои от основните тенденции в Силицивата долина. След това ще говорим за въздействието като основна метрика за програми от този тип. И след това бъдещето на Европа, каква е истинската европейска криза, според мен, и моите препоръки накрая. Основното послание, което ще отправя днес, е свързано с въздействие. Под въздействие аз разбирам работни места, като основна метрика за успеха на Хоризонт 2020 година. Ще го разделя на три. Как се разпределя въздействието? По рамкова програма 7, не я познавам най-добре, защото аз съм експерт, оценител по седма рамкова програма. Голямата част от проблемите на комерциализацията на седма рамкова може да бъдат забелязани най-вероятно и в хоризонт 20 та година. Освен това ще говоря и за анализ на въздействието и оценка на въздействието, какво означава това и колко работни места ще се създадат. Защо се съсочавам върху въздействието? Защото това всеки един от вас а, смята за най-важно, тъй като това означава колко работни места ще бъдат създадени в а, средносрочен и дългосрочен план. Това ги интересува и сенаторите в САЩ. научните изследвания, как се превръщат в работни места, в качество на живота – които всъщност осмислят живота на всеки един от нас. Ще въведа малко инженерни термини, ще говоря е, за различни видове uh, and can- perhaps even provocative for some of you. Uh, I, I hope this will provide... Фони и тръби. Надявам се също така да ви позабавлявам с част от uh, това, което казвам, защото ще бъде малко по-различно от това, което чувате в Брюксел. Съвсем накратко, госпожа председателя Сартори говори малко за мен. Да, аз работя в Станфорд, не в бизнес школата там, а в инженерната школа. Ние сме създали големи фирми, като Google, Yahoo, Cisco, VMware, Hewlett Packard и много други, които промениха света и продължават да имат огромно въздействие. Те създават работни места в голяма степен и постоянно новаторстват. Нашата школа, инженерната школа е наистина в сърцевината на новаторството в Силицивата долина. Посетете ни. Тича, а, извинете, преподавам а, европейско предприемачество. Това е един семинар. А, скоро приключихме един цикъл, на който бяхме поканили различни предприемачи, инвеститори, говорихме за различни теми. Е, с много интересни оратори. Те знаят къде е предприемачеството, откъде идва то и а, е, много интересно като гледна точка. Последните 4 години, откакто преподавам а, е, по тази тематика. Вижте къде сме развили партньорства. Тези, които са в цвят, означава, че сме канили оратори от там. Исландия, Русия, скандинавските страни, Средиземноморието, е, почти цяла Европа за 10 седмици е трудно всички държави, но го правим. За втори път съм поканен да изнеса реч тук пред Европейския парламент. Първия път беше минали феврари, когато се изказах пред комисията ИТРА. Както казах, съм и оценител по седма рамкова програма, така че познавам начина по който работи програмата и как вървят нещата тук в Брюксел. Още няколко неща за мен. Работих за министър-председателя на Ирландия в неговата работна група през 2010 е, година и това беше изключително полезно, защото научих много за това как точно се създават начинаещи фирми тук. През последните години консултирам новооснованни фирми в Европа. Докторската ми дисертация е за Даймлер в Штутгарт. Работя и за добре установени фирми. Някои от организациите с които се свързах, за да намеря последната информация за Хоризонт 2020 година са изписани на екрана. Сега, за Силициевата долина. Ако не сте били там, доста малък е този район. Близо 3 милиона жители, милион цяло и 3 и 300 хиляди, милион и 300 хиляди работни места, 40% от капитала за начинаещите фирми отива там, обаче в целите Съединени щати. Силицивата долина в момента преживява бум. Около економиката на приложенията за iPhone, iPad, iPod и други, както и за Windows. Така че това е отделна економика, която се развива много по-бързо от стандартната индустрия. В момента виждаме сливане на ползването на мобилните устройства и и компютърните облаци, е, нещо, което е, е, се използва за електронна медицина. Последното ни проучване се занимава с създаването на работни места в така наречената економика на приложенията. И то не какви да е приложения. Приложенията АП, приложенията за няколко добре познати устройства на Apple – и BlackBerry. 500 000 работни места са създадени за 4 години само покрай създаването на такива приложения. Така че това е най-бързо развиващия се отрасъл в Съединените щати, а и в глобален план. И това е хвърлена ръкавица към Европа и други региони, които не заложиха толкова много на компютърните облаци и приложенията, колкото се залага в Силиконовата долина. Така че това е една от областите, в които можем да очакваме Силициевата долина да дръпне напред пред целия свят. този тип ускорено економическо развитие а, рядко се вижда в традиционните отрасли, като полупроводниците и други. Затова много европейски начинащи фирми идват при нас в Силициевата долина. Сега, а, имате в документите си подробности за капитала за стартиращи фирми. Разделена е тази информация по отрасъл и във връзка с приложенията, които споменах тук. Отляво погледнете червено-кафявия цвят. Това е най-големият дял и то е именно в областта на софтуера. И така говорихме малко за Силициевата долина и до някъде за въздействието. И сега искам да се занимая с трите важни области на въздействието. Първо, не трябва да се забравя, че има голям напредък в мисленето на Европейската комисия и в програмите за научно-развойна дейност на Европейската комисия. Много се радвам, че Хоризонт 2020 се опитва да проделее някои от недостатъците на седма рамкова програма, които самият аз знах при работата си по тази програма. Отчаствал съм на оценки на въздействието, които настояват комерциализацията да не се зачита като част от въздействието, нещо, което аз по принцип отказвам да правя тъй или иначе, но това е въпрос, който се повдига в Европа. В връзка с седма рамкова програма се разглеждат и други проблеми, включително и патентите и Съюза на иновациите. Това са предложения на Европейската комисия. Ще говоря и за трансграничните инвестиции. Когато работих в работната група в Ирландия, за първи път включихме дизайна на продуктите или е, създаването на продуктите като основен елемент и сега вече Медицинските университети в Ирландия си сътрудничат пряко с конкретни предприятия, които да могат да създават полезни и за тях устройства. Това е един добър начин да се въведе иновацията в практиката. Що се отнася до разпределението на въздействието по Хоризонт 2020? Тъй като идвам от Силициевата долина, ще говоря основно за началния етап на създаването на фирмите. Ето това са основните точки, където може да се очаква да се съсредоточи стартовият капитал в Европейския съюз през 2012 година. Някой от вас може да не сте напълно съгласни с мен, но ето, това са точките, които аз съм очертал – Лондон, Берлин, Цюрих, Стокхолм, Дъблин. Това са области, които привличат стартов капитал. Каква е целта на тази карта? Ами да я сравним с следващата. Ако това ще са основните точки, в които ще се съсредоточи стартовият капитал през следващите години, тогава какво можем да очакваме за, на, за стартовия капитал по 2000 синете по седма рамкова програма и във връзка с хоризонта 2020. Ако не се промени разпределението на достъпа до капитала, много от фирмите в Източна Европа и, средизем... и около Средиземноморието могат да бъдат привлечени към тези центрове и могат да решат да се преместят. Каква е опасността? Опасността е, че ще има неравномерно разпределение на ползите по Хоризонт 2020, нещо, което може да доведе до сериозни политически проблеми в Европейския съюз. И именно тук инициативата за трансгранични инвестиции, организирана от Генерална дирекция предприятия, т.е. тя не е в прав... пряко в правомощието на Генерална дирекция научна дейност, влиза в излиза на сцената. Може да се отрази сериозно на, на разпределението на работните места и е, на комерциализацията. Експертната група на Европейската комисия за подпомагане на контактите между иновационни фирми и подходящи инвеститори е много добра инициатива тук. Сега, това беше за разпределението на въздействието. Сега ще говоря за анализа и оценката на въздействието. В Съединените щати правим тази оценка отдолу нагоре. И тук ще говоря за фониите и тръбопроводите. Използваме ги, за да анализираме как преминават начинащите компании през различните етапи на развитие и а, също какви са процентите на провал. Това са картини, които инвеститорите гледат непрекъснато. Ето, това е фонията на иновациите. Това е една схематична фония на иновациите, която разработихме в Ирландия. От началото започва, се започва с началните етапи на създаването на фирмата – е, преминава се към следващите етапи. На всеки един етап има рециклиране на, рециклиране на а, натрупания талант и активи. Това е един от примерите как се използва концепцията за тръбопроводите във връзка с инновационната политика в Ирландия. И така, това е картината, която очертава начинаещите предприятия. Отначало виждате много предприятия, които могат да възникнат а, покри университети, консорциуми и прочи. След това минават през различните етапи през фанията. Виждате етап 1, 2, 3 и 4 и на всеки един от етапите – особено на първия, по различни причини е, фирмите фалират и само малко от тях стигат до крайния етап. И така, от началото виждате, има множество начинащи фирми. На края на фонията виждате няколкото, които са оцелели. Този тип данни средностатистически данни са добре познати на инвестиращите в стартов капитал. и се събира доста информация в реално време, която може да помогне за разработването на този тип фонии. Смисълът на този подход на фонията е следният. Ако може още от самото начало да се изчисли горе-долу колко успешни фирми стигат до последния етап, е, броят им може да се увеличи по бро... Е, умножи по броя на работните места и да се направи оценка на ново създадените работни места – Така може да се очертаят и евентуалните прогнози за комерциализацията във връзка с Хоризонт 2020. Смисълът на анализа с фонии е следния. Той често се използва от инвеститорите, но се използва и в програмите за оценка и подпомагане на малки предприятия, тъй като там се оценяват фирмите и това на кой етап от развитието си те се намират и могат да кандидатстват за си от съответно финансиране, като се взема предвид процента провалили се фирми на всеки един от тези етапи. Добре е за всяка страна тук в Европа да се разработи такава информация. В някои страни ще е по-трудно, защото няма да има достатъчно фирми, за да има осредняване, но горе-долу това са фониите, които очертават случващото се в някои страни и е, се вижда всяка фирма къде се намира, на, на кой етап в развитието си и така могат да се вземат мерки за справяне с провалите на фирмите. Начинаещите фирми могат да се оценят и разпределят и по различните отрасли, защото съвсем различен ще е провала на фалиралите фирми в областта на информационните комуникационни технологии и тези, да кажем, в медицинската апаратура. Във връзка с консорциумите от, 2000, от 7 рамкова програма може да се събере доста информация, може да се разчита и на историческа информация, така че това може да бъде нова област на оценка, която да се оценява за в бъдеще. Последно време обаче във връзка с разговорите, които водих в Европейската комисия, установих, че Генерална дирекция предприятия не използва анализа на фонията и ако правилно съм разбрал, и Генерална дирекция научни изследвания не използва анализа на фонията. А това е важно, тъй като трябва да се вземе предвид евентуалното въздействие върху заетостта. Информацията за заетостта и прогнозите за нея по-скоро се правят въз основа на макроекономически модели, които не могат да разберат точно как са обосновани. И така, сега да говорим за мащаба на Хоризонт 2020 година. Очаква се да се създадат близо 3,7 милиона нови работни места до 2025 година. От дясната страна на слайда ще видите 7,5 графики. Тук се представя растежът на заедостта. Създа... Вижда се колко работни места са създадени за определен период от време. И тук става ясно, че създаването на заетост по хоризонт 2020 година ще бъде два пъти по-голямо, отколкото економик... индустрията на приложенията в Съединените щати, като два пъти по-малко средства ще се харчат за информационни и комуникационни технологии. И моят въпрос тук е следният. В Силициевата долина нещата се развиват изключително бързо. А, изглежда, че там ще е, вървят два пъти по-бавно, отколкото тук в Европа. Така че искам да попитам, може ли е действително да се очаква да имаме наистина 3,7 милиона работни места за резултат от тази програма. Изобщо реалистично ли е това? При, според мен основният проблем в Европа не е економическата криза, а кризата на иновациите – за съжаление обаче медиите и обществеността не разбират това достатъчно добре, тъй като не им се обяснява достатъчно добре. Тук трябва отново да се обърнем към Силициевата долина, защото там е, е най-бързо развиващата се в световен план зона за новоначинаещи фирми в областта на информационните и комуникационни технологии. И в сравнение с Силисиевата долина става ясно, че Европа има някои хронични проблеми, включително и това за генерирането на начинаещи фирми. Когато Google започна да се котира на борсата, в него вложиха много инвеститори, които се превърнаха в, му... в милионери и започнаха да създават свои фирми. Този тип ефект на лавината не е, е, е, е невиждан. Такова нещо не се е случвало а, никъде в Европа, например. Така че това е един пример Не смятаме, че от Европа може да се очаква постоянно да се създават нови е, софтуерни продукти, тъй като Европа просто не приема този въпрос достатъчно насериозно, а ние в Съединените щати приемаме този въпрос много насериозно и а, е, властите го приемат насериозно. И ако не се съсредоточите върху софтуера, ако се съсредоточите в традиционно силните области на Европа, да кажем обществения транспорт и прочие, където се справяте много по-добре от щатите, ще видите, че ефектът на мултипликацията в тези промишлености е много по-слаб – и няма как да се конкурирате с Силициевата долина, въпреки че финландците не се отказват от тези си амбиции. А, и ако не станете всички по-амбициозни, просто ще ви изпреварим. Няма нужда от това да остава така. Има добър пример с някои от традиционно силните индустрии и региони в Съединените щати, да кажем тези региони, където се произвеждат коли. Оказва се, че там заетостта расте много, много по-бавно. Така че, препоръчвам следното. Не винаги може да се разчита на научно-изследователските институти за инициативност, особено тук в Европа, и за създаване на нови фирми. Има някои специфични въпроси, свързани с научните институции тук. Твърди се, че, науч... че отличните научни резултати са единствената цел, но ние настояваме по-скоро за сливане между добрите научни резултати и добрите иновационни резултати. И тук искам да изразя подкрепата си за тази нова инициатива по Хоризонт 2020 година за подкрепа за независими научно-развойни институти, които да бъдат много по-пазарно насочени. Това е много важна инициатива за Европа. Освен това, научната дейност не е единствения източник на иновации. И това е нещо, което не спирах да повтарям в Ирландия, когато работих в работната група. Работната група бе организирана изключително около университетите. Трябваше да се е, отговаря на конкретни въпроси, и за да не се постави в неудобно положение министър-председателя и по никакъв начин не се вземаше предвид иновацията и промишлеността, която може да се развие около нея. Тук в Европа има семейни фирми, които са много по-силни, отколкото в Съединените щати които имат добри условия. И може да се заложи на семейните фирми. Няколко коментара сега за организацията. може да се прегледа информацията натрупана, натрупана по Хоризонт 2020 във връзка с организацията и проектите, а в процеса на комерциализация и по отношение на консорциумите говорихме за опростяване. То е много важно, за да може Съединените щати и, техни... и организациите от щатите да могат да си сътрудничат с хора в Европа, особено звездите, да могат да си сътрудничат с нас, с, Бъркли, с целия Западен бряг и дори самото мое присъствие днес тук и факта, че мога да обясня на американски език смисъла на инициативата на комисията, вече е добър знак. Като цяло повечето иноватори смятаха, че средствата за иновации са недостатъчни по седма рамкова програма. Трябва да се разгледа количеството на начинаещи фирми. Важно е да се работи с университетите. Много интересно измерение има всичко това а, и трябва да се използва за измерване на успеха ни. Един друг въпрос по отношение на консорциумите, то е фрагментирането на правата на интелектуална собственост. Добре е да има групиране на такива права за разработване на общи продукти. Важно е също така рисковия капитал да участва в тези дебати постоянно, заедно с а, мрежата от бизнес ангели в Европа, Доколкото разбирам, има развитие, ангелите поемат част от нещата, рисковия капитал също. В САЩ този вид капитал никога не се е отказвал да инвестира в начинаещи фирми. Тук е по-различно, явно при вас ангелите повече финансират. Нещо, което не е част от мандата на комисията, но е много важно, е следното. Реформата на университетите, според мен, трябва да бъде в сърцевината на новаторството в Европа и в отделните държави членки. Защото ако не влезете в университета, ако не промените културата там, ако нямате студенти, които постоянно да се опитват заедно с професорите да създават фирми, ако няма групи в самите институции, които да искат промяна в културата, нищо няма да се случи. Е, трябва да се занимават европейските университети с научни изследвания, защото иначе до никъде няма да стигнат. Иска ми се в новия хоризонт да има възможност за тласък в Европа. Дали ще имаме някакви протести процентно увеличение на новаторството или ще има качествен скок. Ако не промените университетското образование, никога няма да има качествен скок. Една скок. Финландия, според мен, се е справила с този въпрос. Вие вероятно знаете какво се случва там в реформата в образованието. Те събраха всички университети с един закон през 2009. А, така или иначе вече правят нещо. Началото са още, но реформират университетската система, за да дадат възможност всички университети и обществени части да работят автономно, отвъд правителствените служби, което означава, че могат много по-лесно да работят с бизнеса, да правят нови фирми и, и изобщо достъпа до бизнеса става много по-лесен. Това е края. Очаквам да ми задавате въпроси. Много ви благодаря. доктор Благодаря ви, е, господин професор. И сега въпросите. И виждате, че малко прескочихме времето, говорих с секретарията, колегата от Калифорния, искахме да го изслушам, разбира се, ние бяхме също там миналата година, така че искахме да чуем опита на колегите извън Европа, така че затова му отделихме малко повече време. Две минути на човек – първият оратор. Äh, Два въпроса. Първият е към съвета на министрите, посредством господин министъра. С цялото ми уважение, след като изслушахме това, което имахте да кажете, трябва да ви кажа, че ме налегна песимизъм за преговорите между, между парламента и съвета. И затова имам два въпроса. Не разбираме защо датското председателство е решило правилата за участие да не бъдат включени в следващия съвет за конкурентоспособност като точка от дневния ред. Имаме толкова променливи, няма финансова перспектива все още, но правилата за участие не са в дневния ред на следващия съвет за конкурентоспособност. Парламента обсъжда Хоризонт 2020 и правилата за участие. До каква степен съветът на министрите може да говори по този въпрос или сте заложници на многогодишната финансова рамка и преговорите по нея? Имаме високи очаквания от датското председателство и ако не обсъдите тези правила, то тогава явно се отказвате от поемане на отговорност, което пък ще създаде проблеми е, в преговорите между съвета и парламента. Може ли да коментирате това и също да ни кажете как изглежда цялата картина, включително и този елемент, вписан в нея? Говорим ли за увеличаване от 6 до 10% на бюджета на базата на 2013? Или пък това пък ще означава, че целите от, за 2020 година от 3% от БВП няма да бъдат постигнати. Тоест, на средата на периода изведнъж се оказва, че няма да можем да постигнем целите си, и трябва отговор от съвета по този въпрос. Към госпожа комисаря. Чухме за рисковия капитал, за предприемачеството. Парламентът винаги е искал да има механизъм за споделяне на риска, но той е насочен към кредитите и промишлеността. Не е насочен към предприемачите. Ще се получи ли лостов ефект, което би ни дало повече възможности? Каква е вашата позиция? In Amerika sozusagen die Frage, inwieweit sind die Produktprogramme attraktiv genug, така че до каква степен американските продуктови програми са достатъчно атрактивни, за да бъдат прияти. В конкретните програми има и конкретни цели, съответно. И, ам... В развиващите се страни все още има и различни изпитвания. И имаме една програма, и исках да попитам за стратегическото измерение на интернационализацията. При какви условия и как можем да подобрим работата на центровете за отлично качество? Господин Цукалас. Моля да се придържате към времето, господин Цукалас. Имам два въпроса. Първият е към комисаря. Поздравления, между другото, за начина по който говорихте за сътрудничеството между структурните фондове и Хоризонт 2020. Особено е важно да се наблегне на изоставащите държави в прилагането. Необходимо ни е да имаме подкрепа, който да е сходен на механизма за економическа подкрепа. Необходимо е да има и такава подкрепа в технологичен план. Искаме в цяла Европа да има високи постижения в науката. И така стигам до Република Калифорния. Доктор Ли ни каза в неговия уникален стил. Какво... Кенотомику пневматос. Индивидуализма в Европа ни е поставя в положение на неандерталци, защото тези, които не успеят да се променят, стават жертва В няколко държави, в които има различна култура, как бихме могли да се справим с дефицита, що се отнася до капитал. Сега сме в е, рецесия, която е също толкова лоша, както тази която преживяха САЩ през 20-те години на миналия век. Имаме университети, които поддържат тесен контакт в САЩ, но няма толкова тясно сътрудничество в Европа. Има ли някакво развитие в този смисъл? Защото иначе нещата изглеждат доста песимистично. Господин Кели има думата. Uh, uh, Благодаря на тримата оратори за интересните неща, които бяха споделени. Съвсем а, трябва да кажа, че не можем а, да преодолеем на този етап а, разликата а, с а, САЩ, с а, Япония, с Китай. Необходимо е да има повече синергия. Доктор Петърсен каза, че имаме добри научни постижения, но продуктите не стигат до пазарите и така какво би могло да се направи, за да се променят нещата в това отношение. И нещо свързано с моята страна. Миналата година аз посетих Силиконовата долина в делегацията беше Питър Скин, и други колеги. Ние бихме искали някои от нещата, които наблюдавахме там, да се случат и в Европа. Въпросът ми е към комисаря. Трябва да оценяваме успеха си от гледна точка на нови продукти а, и нови продукти, а не колко средства сме изразходвали за научни изследвания. Необходимо е да се създаде критична маса в университетите, в научно-изследователските центрове, какво може да се направи, за да може през 2020 година да кажем да, сме постигнали целите, които сме се поставили в научните изследвания, в новите продукти а, и в създаването на нови работни места. Благодаря. Благодаря, господин Глантер. Благодаря. Не разполагаме с много време, затова искам да благодаря на доктор Бъртън Ли за неговото откровенно изложение, което ни дава храна за размисъл. Като докладчик в Сянка съм док... съгласен с господин Елер, когато казва, че Бюджета ще бъде съгласуван по време на ирландското председателство. Дали имате предвид всички аспекти в Хоризонт 2020 или пък предвиждате някакви съкръщения, защото можем да искаме, колкото се искаме да настояваме за повече средства, но това, което ни се предлага от съвета, са само съкръщения и пак съкръщения. Затова искам да разбера от съвета откъде ще дойдат тези съкръщения на средства. Би било жалко, ако се опитвате да представите Европейския парламент като институцията, която настоява за тези съкръщения за обвързването на регионалната политика и на научно-изследователската политика. Дали е възможно да има съревнования за най-високи постижения в различните части на Европа, ако държавите членка КИ използва структурните средства, а други използват тези предвидени за научни изследвания, дали може да се гарантират достатъчно високи резултати. Господин Рубик е следващият оратор. Благодаря, госпожо председател. Разговорите за заделянето на финансови средства е особено важен, като се има предвид проблема с дълга в Европа, перспективите съвсем не са розови, когато се говори за ново финансиране. Госпожо комисар, както с акта за малките предприятия, може ли да стигнем до някои данъчни облегчения в, за научно-изследователските дейности, особено тези на малките и средни предприятия и научните изследвания да се признават фирмите да могат да, да събират средства, за да могат да извършат по-рискови изследвания. Също имам предвид и налагането на плосък данък върху учените. Или пък, може би, те биха могли да бъдат освободени от данък върху доходите им. Това ще бъде добър начин да се стимулират. Дали има някакви идеи Европейската комисия за ефикасно данъчно облагане на научните изследвания? И може ли да се предложат новаторски подходи в това отношение, специално за малките и средни предприятия? Госпожа Меркес, благодаря госпожо комисар, господин министр, благодаря на всички за отличните им изказвания. Искам да благодаря и на доктор Бертън Ли. Ние често сме се срещали с него и в Силиконовата долина. Аз бях впечатлена, че казахте, за иновациите е много важно да сме отворени. Във вашия университет имате ли хора над 80 годишна възраст? Вие казахте, че е необходимо да се обърнем не само към младите, но и към възрастните, защото блестящите умове не са привилегия само на младите хора. В Европа не умяваме да ангажираме всички от всички възрастови групи. Можете ли да се спрете на този въпрос? Въпрос към комисаря. Какви са основните изисквания за страните, за да бъдат финансирани от Европейския съюз. В Холандия имаме секторен подход, който е тематичен подход. В европейската политика се насочва вниманието върху предизвикателствата за обществото. Какви са основните изисквания, за да може европейската политика да се развива по начина, по който вие желаете? Към господин Ли, вие говорихте за финансиране на новосъздадени фирми. Поставите ли си цели в тази сфера в САЩ? Аз вече разговарях с комисаря за секторния подход, а вие изглежда се фокусирате върху софтуера и игнорирате а, силата на софтуера. Ние не всички не сме инженери в сферата на информационните технологии. Ако имаме обаче секторен подход, това е противоположно наказаното от вас. Можем ли да имаме съчетаване на тези два подхода или пък трябва да се избера между двата? Госпожа Готиерес Кортинес. Aprendido mucho y aquí tengo muchas notas. Pero vamos a ver, a mí hay algo que me interesa especialmente hoy. Благодаря. Има един конкретен въпрос, който искам да задам този следобед. Доктор Ли а, не говореше за конкретни неща, той по-скоро говореше концептуално. И тук трябва да се говори за самата концепция за иновации. Цялостната култура на добро управление, на оценки и анализи трябва да има предвид как може да се създаде добра среда за иновациите. Тук в Европа обаче имаме секторно фрагментирана политика. Ние тук също можем да приемем това и не да създадем е, нова култура на научната дейност в Европа, приемайки, че посредствеността е, ще царува. Бях особено впечатлена, когато чух, че ако се промени университетския модел и модела на отчетност и оценяване, тогава няма да можем да постигнем нищо тук в Европа. И за това имам два въпроса. Един към доктор Ли, един към комисаря. Хоризонт 2020 година няма да промени нещата с някаква магическа пръчица. Мислите ли обаче, госпожо комисар, че бихме могли да проявим достатъчно смелост и да настоим да се очертаят реалните проблеми, които в момента съществуват в е, университетите в Европейския съюз. В крайна сметка имаме европейска, европейското пространство за научни изследвания. Може ли да се направи външна оценка на университетите в Европа, за да се постигнат действително добри резултати? А сега към доктор Ли. Въпросът ми е следният. Какви са ключовите стъпки, които трябва да се предприемат, за да се промени културата и да се промени концепцията като цяло? Много добре знаем, че има някои постижения тук в Европа, лазерни апарати и прочие, но много често говорим не за нови предложения. Благодаря, госпожа Тоя. Благодаря, госпожа председател. Искам да благодаря на всички изказали се оратори. Първо, към комисаря. Е, чухме колко е важно да обърнем внимание на въпроса за продажбата на резултатите от научната дейност, за, на маркетинга. Има ли начин това да се направи в Европа? Това е предложение направено от експерти на комисията. Не би ли трябвало да се чуе това предложение? Не би ли трябвало да му се даде подкрепа, да има подкрепа за създаването на продукти, които са пряк резултат от използването на европейски мозъци? След това по отношение на синергията и координацията. Връзката между хоризонта и научната дейност. Както спомена господин ли начина по който се разпределят научните изследвания и иновациите също е много важен. И за това чрез структурните фондове можем да създадем възможности да се работи междудисциплинарно и да се използват различните средства, източници за финансиране – Ясно, че трябва да се изчака предложението на комисията за двете основни програми. Ясно, че трябва да се чуе и гласът на парламента. Но нашите идеи е, са включени чрез съвместното вземане на решение. Благодаря, господин Джонсън.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 че университетската реформа не е наша отговорност, но все пак това е нещо, което се отразява върху изработването на рамковата програма. Дали, променяйки програмата, може да допринесем в по-голяма степен за отварянето на университетите. Искам да попитам дали имате конкретни предложения за това какво трябва да се направи в Хоризонт 2020, за да допринесем за отварянето на университетските структури. Това е първият ми въпрос. Вторият въпрос. Вие говорихте за Силиконовата долина. И за това какво става в Финландия, в Швеция. Ако искаме да подобрим а, възможностите за научни изследвания, как, как бихме могли да го направим? Дали трябва да засилим а, съответните общности, съответните системи в а, държавите? Вие говорихте за някои региони, които показахте на картата. Дали трябва да вървим в тази а, посока или пък а, чрез Хоризонт 2020 да допринесем за засилване на сътрудничеството. Кои биха били най-добрите средства, за да се подобри новаторския капацитет на Европа? Какво бихте ни препоръчали да направим? Грация. Благодаря. Сега давам думата на колегите. Много се извинявам, че ще ви помоля, но ще го направя. Ще дам думата и на госпожа комисаря, и на представителя на съвета, както и на професор Ли. Наистина много кратко. Well, Съвсем накратко, няма да е лесно към въпроса на господин Б. Ейлорд. Жалко, че не е тук. Не, той просто се е преместил на друго място. Ето така стават нещата. Бях запомнил къде сте седнал просто. Така, по отношение на въпроса за стартовия капитал, инструмента за споделяне на риска при финансирането беше много успешен, както знаете, и е, всички анализи стигат до извода, че средствата инвестирани от Европейската инвестиционна банка и от комисията – постигнаха огромни резултати в подпомагането на фирмите. В началото на декември, заедно с Филип Мейштад, подписах с споразумение за подобряване на споразумението за сътрудничество, с което разполагахме, но тогава целта е да има повече лостов ефект, да се допусне споразумението за сътрудничество да покрие инфраструктурни въпроси – и чрез Европейски инвестиционен фонд да се проведе при пилотно проучване за схема за заеми за малките и средни предприятия, предприятия, които критикуват този финансов инструмент. Има нова стратегия, която ще се представи от комисията по-късно тази година. Внимателно анализираме стратегическите си интереси. Господин Цукалас и господин Гланте говориха за разширяването на участието и за е, по-широкото разпространение на добрите научни резултати. И двамата сте прави, когато казвате, че синергията между структурните фондове и Хоризонт 2020 ще са отрешаващо значение за тази цел. И се надявам тези два елемента да работят заедно. Структурният фонд да подпомага изграждането на инфраструктурата тяхното, и нейното оборудване, а Хоризонт 2020 година да откликне чрез предоставяне на медал за отличие на онези, които го заслужават и да се насърчи действителното създаване на това отличие. Господин Кели и госпожа Гуелтиерес Кортинес говориха за университетите и техните резултати. Прави сте, че те не попадат в компетенциите на Европейската комисия. Но все пак знаете, че комисарят Василио публикува съобщения във връзка с университетите и както неколкократно съм казвала, необходимо е спешно да се модернизира университетската ни система. Твърде дълго време е, живеем при условия, в които академичните среди живеят в собствена кула от слонова кост, без е, да установяват какъвто и да било контакт с действителността или промишлеността. Така че, ако искаме да имаме истинска европейска зона за научни изследвания, е много важно е, назначаването на постове в университетите да е възоснова на доказани качества и да става по прозрачен начин. Много добре знаем, че в твърде много университети в Европа това не е вярно. Новите изследователи, в, с които се срещнах, младите изследователи, с които се срещнах в Бостън, е, се оказа, че на 85% са европейци. Просто са се изнесли от Европа, биха искали да се върнат да преподават в Европа, но е, знаят, че е, ще е много трудно в непрозрачната европейска система да си намерят работа. След това по отношение на данъчните промени. Много трудно стават такива промени, господин Рубих. Знаете го много добре. Изисква се единодушие на 27-те държави членки. И все пак има много добри примери в някои държави членки, където данъчното облагане се променя така, че да насърчи научно-развойната дейност и смятам, че държавите членки, в които все още не е направено това, могат да се получат от тях. В държавата членка, която аз лично познавам най-добре, тези мерки бяха въведени и наскоро и това е добра новина. След това, госпожо Тоя, имахме предложение от работната група за основни технологии, което не приехме в комисията, защото не смятаме, че в Европа експлоатацията на резултатите от научния труд трябва да е основно правило. Същевременно обаче, ако има стратегически европейски интерес и ако има голяма е, е, възможност за европейски инвестиции в проектите, е, тогава можем да разгледаме е, тази възможност. Но винаги сме настоявали нашите проекти да бъдат отворени, най-отворените в Европа. С това приключвам. Благодаря. Много ви благодаря. Наистина много кратко, но отговорихте на всичко. И сега давам думата на господин Педерсен. И аз ще бъда максимално кратък, госпожо председател. Искам да отговоря един съвместно на два от въпросите. Ще направим всичко възможно, за да може Хоризонт 2020 е, година да тръгне Знаем, че правилата за участие са изключително важни в целия пакет и поради тази причина го обсъждаме и ще бъде обсъдено на следващия съвет. Сега сме в процес на разглеждане на пакета страница по страница, за да се разгледа и обсъди целият пакет. Правим го, за да може до края на май когато е следващия съвет, да стигнем до общо споразумение. Едно споразумение за структурата на следващата рамкова програма. Важно е това да бъде обсъдено, а пък въпроса за парите по-нататък. И в заключение имаме огромно желание да имаме добър диалог с парламента. Провели сме консултации на неформалния съвет в Копенхаген също. Продължаваме с добрия диалог до май месец и, както казах, встъпителните си думи. Надяваме се това да бъде възможно, независимо от всички проблеми. Имам предвид съвместен семинар. наистина искаме до края на май да постигнем съгласие. Това е много амбициозна програма според нас. Благодаря. И аз ви благодаря, професор Ли. Благодаря ви. Извинявам се, ако не отговоря на всички в отговорите си. Мисля, че първи оратор попита до каква степен уроците или полките от американските проекти могат да бъдат взети. Убеден съм, че генерална дирекция а, предприятия е взела съответни предприятия, а, елементи от нашите добри практики. Това е една отлична програма в САЩ и мисля, че в Генерална дирекция научни изследвания това се взема предвид. Що се отнася до неандерталците, кроманьонците, индивидуализма. Надявам се, че не сте ме разбрали така, като изключително негативно настроен към Европа. Не. Е, смятаме, че това, което пром... ще промени нещата е промяната на културата в университета и това ще бъде факт, ако големи делегации, 20-30 човека, два пъти годишно, идват в силиконовата, извинете, Силициевата долина, за да видят как работим ние в Станфорд, в Бъркли, да видят как работят университетите. Това има особено въздействие. Мисля сега за финландските университети, но и британските също се движат тази посока. В случая говоря за предприемачество сред студентите. Това може да бъде в бизнес училище или бизнес школа или на други места. Що се отнася до приемането на нови проекти, работни места, това, което липсва според мен, са определени програми. Обикновено тези про- програми, например, за продуктов дизайн, такива няма. Това в университетите европейските ги няма, защото дизайна се смята за нещо, което се е- учи или в архитектурни университети, или пък е нещо за по-неквалифицирана работна ръка. Трябва да се промени на гласата, защото дизайна е важен. Като че ли изобщо не знаете ние в MIT и в Станфорд как се занимаваме с дизайн на продукти. На госпожа Меркис, здравейте! на 48 зех степен PhD, нещо почти невъзможно в европейските университети. В САЩ се учи през целия живот. А, имаме майки, домакини, които на 40 годишна възраст и след 40 се записват в университета и примерно или магистърска, или докторска степен завършват. И това е много важна възможност да се възползваме от възможностите на всички, да дадем възможност на хората да постигнат потенциала си. Питахте за примери за нови дружества. Някои от университетите в САЩ мисля, че се занимават с това. Не навсякъде, но примерно в Небраска и други такива. Там се развива такава култура понякога е трудно. А, що се отнася до ИКТ, софтуер и други сектори, те не са взаимоизключващи се. А, трябва да ги има навсякъде. На госпожа Готиерес Кортинес съгласен съм, че имаме нужда от добро управление, оценка. Трябва между другото, има, говори се за това, имаме култура в Европа. В Силициевата долина ние говорим за различни култури в фирмите, в регионите. Защо да не започнем да говорим за една култура, която да направи по-новаторски институции, региони, Google си измисли своя култура, измисли как да го направи, заложи си стимули, приоритети, системи за докладване, отчитане и виждате изключително успешна фирма. Най- новаторската култура, устойчива новаторска култура в Силицивата долина. И за това Google постоянно навлиза в нови пазари, и то постоянно. Трябва по-ясно да се мисли за културата, как да се създава култура, как да се променя тя. На господин Джонсън. Не съм запознат с парламентарните процедури, какво можете и какво не можете да направите, но някой на европейско ниво, на паневропейско ниво, трябва да призове за действия за университетска реформа. Ако това не е парламента, ако не вие, кой някой трябва да го направи, като лидер. За да може да придобие то обществен интерес. Как да се повиши качеството на научните изследвания в Европейските университети, ме попитахте в някои не е от толкова добрите университети, наистина трябва да се навлезе в бизнес процесите в университетите. Някои университети, защото са много изолирани, например полските не знаят какво се случва и те като че ли нямат паневропейско A lot of attention needs to be paid to uh, research topic selection, research strategy. Uh... Необходима е стратегия за научни изследвания, uh, дори на ниво професор. Как се избират теми за научни изследвания, например? Има и агенции за научни изследвания. Трябва да работят заедно агенциите, както работят нашите университети с големите фундации – Не знам дали научна генерална дирекция изследвания трябва да го направи или изобщо му е мястото в хоризонта, но трябва да се обучават хора в лидерски качества в университетите. От най-низкото до най-високото университетско ниво. Никой не се занимава с това. И изпълнителните кадри също. Трябва да ги, да ги обучим те не знаят какво се случва в САЩ или пък където иде по света. Благодаря ви. Благодарим на всички докладчици. Благодаря на госпожа комисаря, на представителя на съвета. Много закъсняваме. И ви казваме довиждане. Thank you.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

Bene, dobbiamo iniziare i nostri lavori. Колеги, нека подновим работа. Прего. Много ви моля. Bene, diamo inizio ai lavori. Колеги, започваме. Давам думата. la parola per l'introduzione. Давам думата за встъпителни думи на госпожа Мария Веграсия Карвайо. Имате думата. Thank you, Share. Благодаря, госпожо председател. Добър ден, дами и господа. Бих искала да кажа, че за мен е чест да направя встъпителното изказване по промишлено лидерство и малки и средни предприятия. Конкурентоспособността на европейската индустрия е особено важна в сегашния економически климат. Участието на инвеститорите в новите научно-изследователски програми напоследък бележи спад. Това е свързано с тенденцията резултатите от научните изследвания в Европа да се използват в производствените процеси в трети страни. И това е така, дори когато продуктите от тези производствени процеси а, са разработени в, а, в Европа. На този фон има редица цели, които трябва да постигнем. Участието на новаторски малки и средни и предприятия е необходимо да се укрепи в Хоризонт 2020. Частните инвестиции в научните изследвания и инновациите трябва да се стимулират. Освен това, към тези основни цели има четири предизвикателства, които изискват спешно внимание. На първо място, как да гарантираме Нашето сващане за промишлено лидерство и участие на малките и средни предприятия е достатъчно широко, за да отчита не само стълба, свързан с промишлено лидерство, но и взаимодействието с останалите два стълба. В рамките на Хоризонт 2020 разглеждането на промишленото лидерство, участието на малките и средни предприятия трябва да се отнася и до стълба за отлични постижения и за предизвикателствата пред обществото. На следващо място искам да поставя въпроса как да гарантираме, че Хоризонт 2020 обхваща цялата верига от научните изследвания до пазара. Предложението на комисията е добре обмислено, добре изготвено но изисква да бъде обсъдено в по-последващата част от веригата на иновации. Демонстрационни и други а, проекти. На трето място има редица налични инструменти, според мен те са дори прекалено много. Важно е да се опростят наличните инструменти и да подберем онези от тях, които според нас са, са най-добри за задачите, които сме си поставили. Имаме GTI, GTI, PPPs и прочие и прочие. Как да оптимизираме най-важните инструменти, как да ги използваме за целите, които сме си поставили. И на последно място, основният въпрос опира до финансирането. Пилотните проекти, демонстрационните проекти обикновено струват скъпо. Затова трябва да е, има подход, използващ различни фондове. Трябва да видим кой от структурните фондове ще играе водеща роля. Трябва да гарантираме също и взаимодействие с останалите рамкови програми. Бих искала да чуя вашите идеи по какъв начин да се справим с това предизвикателство. Като докладчик по прилагането на Хоризонт 2020, аз съм особено заинтересована от това да навлезем в детайли и очаквам да чуя вашите мнения. Така ще ми помогнете Знаете, че малките камъчета преобръщат колата, както обикновено се изразяваме. Благодаря. Радвам се, че можах е, да направя встъпителното изказване по този важно заседание днес след обед. Е, господин Питер Скинер има думата. Ще бъда максимално кратък. Понякога имам чувство, че Европейския съюз се движи в кръг. Е, говори се за за лидерство, но често ние го виждаме от други части на света, а то трябва да се развива на европейско ниво. Имаме най-добрите финансови инструменти, но имаме и най-лошите финансови инструменти и го забелязахме през последната криза. Доста често това доведе до смесване на нещата, така че сме изправени пред трудност. Въпросът е какво е важно за финансирането на стартиращите предприятия, така наречените финансирания от тип Мецанин. Та как да се опростят процедурите, да се гарантира достъп на малките и средни предприятия до финансиране. Необходимо е да се намери такова финансиране за малкия бизнес. Разработването на кластери е следващия въпрос. бизнеса не се проявява изневеделица. Обикновено има сътрудничество а, в рамките на кластери. Те не се измислят, те просто се случват. Но как да се включим в процеса, без да се занимаваме с нещо, което няма да подейства как да постигнем нужния растеж, как да увеличим заетостта в Европейския съюз. Успеха на Хоризонт 2020 зависи в голяма степен и от частния сектор, който трябва да разработва от своя страна инструменти в подкрепа на бизнеса. Другия подход е, да кажем, имаме публичен сектор, сектор и могат да се използват и тези средства. Госпожа Карвалю, както е, самата спомена, надяваме се от днешния разговор да бъдат откроени някои възможности за намиране на решения. Давам думата на господин Дорнер. Благодаря много. Много се радвам, че мога да поговоря за индустриалното лидерство и малките и средни предприятия. Ще бъде възможно най-кратък, така ще покажа лидерство и по отношение на спазването на времето. Сблъскваме се с глобални и световни предизвикателства. Повечето от тях са съвсем конкретни, тъй като и за това са ни необходими конкретни решения. Също време, обаче има и други предизвикателства, предизвикателства, които ще нарека неконкретни предизвикателства свързано с познанието за бъдещето и любопитството на хората. И трябва да се комбинират тези елементи и то не е случайно, а по един съвсем целенасочен начин. На следващата картина виждате как се стига от фундаменталните научни изследвания до пазара. Тук се стига на практика от любопитството до пазара и глобалните предизвикателства. А сега ще ви дам някои примери от областта на авиационната техника е, и космическата техника. Там се виждат ясни признаци на лидерството в сателитите, в установките за изстрелване на ракети и е, сателит, сателитите. Така че е необходима е, необходими са следващи, следните фактори за, за успех. Политическа воля, сътрудничество, приложение на стратегията по хармонизиран начин, но да има и индивидуална отговорност на европейско, национално, регионално равнище и на равнище част на научно-развойна дейност. Необходимо е също така да има съответното финансиране. Необходими са ни и непрекъснати вериги на добавена економическа стойност. Какво имам предвид? Виждате картината. Процес на иновация има нужда от финансиране от самото начало до един етап, в който вече нещата се поемат от промишлеността. И ако разгледаме, да кажем, авиационната техника и космическата техника, е, става съвсем ясно как точно се разпределят тези различни стъпки. И в тези различни стъпки има ясно определение за ролята на националните изследователски центрове, на университетите, на академичните среди и прочее. И когато говорим за ниво на готовност на технологиите 2 и 3, това са нивата, когато може да се говори за сътрудничество с академичните среди. От 5 е, до 6 говорим вече за възможност за сътрудничество с промишлеността и развитие на нови технологии. И е, за това Германския е, авиационен и космически център се занимава с различни елементи, с научна дейност, с космически изследвания. Нашата цел е да хвърлим моста между фундаменталните изследвания и иновационното приложение на трупаната информация и познание. В авиацията, както знаете, си сътрудничим по целия свят. Тоест, Германската космическа агенция работи и в Европа, и в света с множество различни партньори. И много се радваме, че по Хоризонт 2020 година ще имаме възможност да си сътрудничим и с НАСА. Ето виждате как пък Кар определя конкретните стратегически стъпки. От, от отговарянето на потребностите на обществото и пазара до приоритизирането на научно-изследователската дейност. И се надяваме да се взема предвид всичко, което правим ние и а, аеронавтиката да се идентифицира като отделна промишленост, в която трябва да се насърчи растежа и да има механизъм за подкрепа и на европейско равнище и на национално равнище, ораторът продължава да чете слайда. Now I will go to space for a moment. In space, of course, we have the International Space Station, a uh, research establishment in space, but... сега за космоса имаме много развитие по отношение на космоса. На тук обаче стои въпроса и за установките. Има и контролни центрове, и сателити. Всички тези теми са индустриализираните аспекти. Също така можем да говорим за европейските водещи програми в областта на космоса. Като Галилео и глобалната програма за наблюдение на околната среда. И а, е, нека да видим как Галилео може да помогне и за обществото, как може да се намали, да кажем, ето конкретен проблем, шумът около летищата, като се използва добра навигация. А, е, как може да се осигури а, е, избягването на влакови катастрофи. Може да се използва ползва наблюдението на Земята и за да се натрупа информация за това как да се отключи потенциала на възобновяемите източници на енергия. Биомаса, геотермална енергия, вятърна енергия, водна енергия и слънчева енергия. Това няма как да стане само от себе си. По себе си трябва да има сътрудничество. И същевременно трябва да се създават е, програми за е, научно-развойна дейност възоснова на европейските стратегии. Трябва да се предоставя заделено за специалните е, конкретни цели финансиране. Трябва да има финансиране за онези цели по хоризонт 2020 година, които отговарят на стратегията Европейски съюз до 2020 година. И ораторът продължава да чете слайда нататък. And I will show you in the next picture what that means. Um, it's not sufficient just to go from one discipline in aeronautics to finally a plane. Не е достатъчно да се работи само за достигане от научни изследвания до пазар в една област, да трябва да се говори и за възможно сътрудничество между различните области. Тук трябва да има възможност и за искане на информационни технологии и за предоставяне на информационни технологии между различните дисциплини. За тази цел трябва да се осигури сътрудничество между научно-развойните екипи, работещи в различни области и трябва да се вземе предвид и положението на начинаещите малки и средни предприятия, защото е ясно, че наученото в една дисциплина може да е добро и за друга благодаря. Благодаря ви. Давам думата на Кяра Декаро от Европейската търговска асоциация на бизнес ангелите. Okay, thank you for the invitation. And, uh... Благодаря ви за поканата. Трудно е след а, изказването на господин Бартен Ли да привлека вниманието на публиката, защото той наистина се изказа по един много интересен начин. Аз съм генерален менеджер на ЕБАН. Това е съкрещението на моята организация. Представляваме инвеститори в ранния етап на развитие на фирмите. Защо съм тук? Защо съм тук и защо участието ми е важно? Какво е бизнес ангел? Е, искам да го поясна, за да е ясно определението. Ето ви дефиницията, която е записана на слайда. Всичките 27 държави членки са съгласни с тази дефиниция. Тя може да се прилага в цяла Европа. Не знам дали сте чували, това обикновено е частно лице, инвеститор, който влага личните си средства в новосъздадени фирми. Този инвеститор отговаря за собственото си инвестиционно решение. Това е разликата между него и ам, рисковия капитал. И предоставя и указания. Дава на разположение на предприемачи своята мрежа от контакти и потенциални клиенти. Трябва да се спазват определени права, има етичен кодекс, законите против прането на пари, средните инвестиции на един ангел са от 25 до 250 хиляди евро, но само двама-трима са, извинете, но двама-трима обикновено са тези, които заделят общо 250 хиляди. Ето ви веригата на финансиране. Виждате в началната фаза имаме трите F. Friends, Family, so to, to, to launch uh, the, the idea. After that... И още едно трето F, uh, т.е. търсят се пари uh, в семейството, в приятелите. Before going to VCs, there is what we call the... Е, основатели. След това има недостигане на средства най-често в собствения капитал и те започват да търсят допълнителни такива, т.е. опит за комерциализация на определен продукт. И тук точно няма средства за предприемачите. Тази, този недостиг на средства всъщност се ам, запълва от суперангели, ангели и други видове фондове, които финансират на този етап. Ам, ние се опитваме да участваме от а, до 5 милиона евро. Ето тук виждате различни лога на фирми, които са били подкрепени от бизнес ангели. Важно е това, защото това са известни лога, много известни, това означава, че тези центрове са важни за създаване на работни места в дългосрочен план. Какво очакват бизнес ангелите? Обикновено те казват, че най-важното качество за тях е екипът, т.е. хората, в които инвестират. Трябва да има ясен бизнес план, и трябва да е ясна стратегията за излизане от пазара. И дали има IP или не. Бизнес ангелите инвестират 4 милиона на евро в 200 000 фирми годишно. Как са организирани те? Организирани са в мрежи, които може да работят на местно ниво, на регионално ниво, на отраслово ниво. Бизнес модела им е съвсем различен. Част от тях са публични, финансирани от правителствата, някои са частни, където е, трябва да си платите вноска, за да бъдете член, или пък понякога имат и такса за инвестиции. Има и групи ангели, които които се занимават с предварителен процес на подбор на предложенията и чак тогава се стига до финансиране. Ние представляваме всички тях и индивидуалните инвеститори и отделните мрежи, както и Националната федерация на мрежите, както и начално финансиране. Това беше само встъплителната част на моето представяне, какво правим в Брюксел – Надявам се да ми остане време да говоря по същество. Сега малко цифри. Около 3,5-4 милиарда евро годишно, малко в сравнение с САЩ. Броя на ангелите 75 хиляди, а в САЩ са около 300 хиляди. Това са данни само от нашите членове. Този слайд показва разбивка на инвестициите, сходно е с това, което ви представи Бъртън. Трудно се вижда, но виждате, че може би, че ИКТ е най-големия сектор. След това има МАТТЕК и Клинтек. Това е по суми инвестирани и брой сделки. Това беше само встъпление. Защо съм тук обаче? Тук съм, за да ви разкажа какво се случи при нас. Преди две години имахме един европейски проблем, който се казва Access ICT. И идеята беше да се инвестира а, в познания в фирми по седма рамкова програма. Разгледахме някои нишови фирми, около 20 000, които са получили финансиране от Европейския съюз по 6 и 7 рамкова и да ги свършим, свържем извинете, с инвеститори, за да могат да се срещат а, с тях, да получат обучение от инвеститорите и да представят своите фирми, идеи. Две години протичаше тази програма, две години и половина. Имаше събития из цяла Европа. Канихме всички тези проекти, които да се представят пред инвеститори. Става дума за най-често университетски проекти. Сега вече имаме някои заключения, както и препоръки пред Комисията за политики за най-вече подобряване на финансирането. Основното ни заключение е, че сред всички проекти малци а, са онези, които стигат до комерциализация. Защо се случва това? Защото е прекалено рисково или защото проектът е на ранен етап? Не, не е това отговора липса на познаване на финансиране на рисков капитал, както и други. Комисията ни даде списък с всички финансирани от ЕС научни програми. Ние ги разгледахме в сектора ИКТ. Трудно беше да ги убедим да дойдат да се видят с нас на първо място и да им обясним идеята за ангелите и да се представят пред инвеститори. Това, което липсва е информация от гледна точка на инвеститорите. Няма много събития, където научни проекти могат да се представят. За инвеститорите е трудно също така да разберат възможностите, които предоставят тези проекти на комисията. Тези проекти трябва да бъдат канени отделно да представят своите проекти, а не заедно с други дружества, които се занимават с нужно развойна дейност. Инвеститорите трябва да знаят, че има събитие точно за такива научно-изследователски проекти. След това значимостта на ПИС. Uh, uh, mm, Сега препоръките за изготвящите политики, които спомена и Бартън, тъй като си говорихме преди това. На първо място Инвеститорите трябва да участват при оценката на проектите. Когато комисията прави оценка на проектите, бизнесът трябва да участва. Някой от маркетинг или нещо такова. Инвеститорите, предприемачите, бизнесът трябва да бъде представен през цялото време, за да обучава предприемачите, за това как се търсят инвестиции. Не на късен етап, а от самото начало. Така може да се улесни пътя от научни изследвания до пазара. Затова смятам, че инвеститорите трябва да участват в цялата верига. Говорим за познаване на инвеститорите, говорим и за готовност за инвестиции. След това трябва да се създадат специални коинвестиционни фондове. Има една експертна група на Генерална дирекция Enterprise, която се занимава с препоръки за трансгранични начинания. Едно от тези препоръки ще бъде да се създаде паневропейски фонд за коинвестиции, за да може с бизнес енджели или ангели да се инвестира в трансграничен план. Госпожа Рубик спомена колко са важни също така данъчните облегчения. Знаем, че данъците се решават на местно ниво, не е прерогатив на Съюза, но та, където има данъчни стимули, не само за новаторски фирми, но и за инвеститорите, които да плащат по-малки данъци, когато инвестират в нови фирми, това води до отлични резултати, като в Обединеното кралство. Това е местен въпрос наистина, но трябва да има препоръки към държавите членки и за това. Трябва да насърчаваме нашия пазар с хоризонт 2020. Наистина имаме шанс да го направим. Благодаря. Сега давам думата на Лоредана Гинея която отговаря за новаторските действия в Брако Imagining SPA. Thank you. Um, Благодаря, извинявам се от а, името на Фулвио Джери, който не можа да дойде. Затова аз ще направя изказване от негово име и ще ви запозная с гледната точка на европейската химическа индустрия. Целите които се поставят в Хоризонт 2020, са високи. Има доста предложения, които са направени за нисковъглеродна економика, пътна карта до 2050 година. Всичко това е необходимо, но създава и големи очаквания. Ясно е, че за да постигнем тези цели, трябва да използваме като средство и иновациите. Когато говоря за иновации, имам предвид не само за създаването на нови предприятия, но и за обновяването на съществуващата индустрия, за обновяване на обществото. Този инструмент Хоризонт 2020 трябва да получи нужната подкрепа. Той отправи ясен политически сигнал от гледна точка на финансовите аспекти, както и по отношение на рамката. Институциите са готови да се борят за европейски растеж и конкурентоспособност и за благополучието на обществото като цяло. Ние сме съгласни с поставената цел за опростяване. Важно е да се осъществи, тъй като не става дума само за разпределене на задаци. Тези финансови инструменти трябва да бъдат координирани, да бъдат интегрирани. Комисаря Геген Куин даде някои разяснения по какъв начин могат да се съчетаят трите стълба. Това е чудесно и трябва да видим как можем да го направим на практика. например, да се използват съществуващите технологични платформи и да се наблегне на аспекта новаторство. Едно от нещата, които постигнахме с Хоризонт 2020 е, че може би най-сетне сме направили разграничение между научните изследвания и иновациите, тъй като става дума за две различни неща. Иновациите са свързани с прилагането на пазара на резултатите от научните изследвания. Ние наблягаме на етапа, който доближава, се доближава до комерциализацията, до постигането, достигането до пазара. Опростяването на процедурите това отношение се нуждаем от по-ясни, по-приложими правила. Ние приветстваме 35 цел за участие на малките и средни предприятия, но трябва да сме наясно и с инструментите, които ще се прилагат. Важно е също да дадем стимули не само за новаторските малки и средни предприятия, но и да не забравяме за традиционните предприятия. Когато говорим за традиционни предприятия, имаме предвид е, обикновените производствени предприятия. Те също могат да бъдат а, е, новатори и те са в основата на нашата економика. Те могат е, да допринесат много ползи за Европа и да поставят Европа на изгодна позиция в конкуренция с други части на света. Засилването на сътрудничеството между малките и средни предприятия и голямите предприятия, тук трябва да сме предпазливи. Някой каза, че, че всичко това не се случва от само себе си. Това е особено ясно в Европа. Една от силните страни на Европа е плавната интегрирана мрежа на големите и малки предприятия. Това, че са близко е, едни до други, трябва да се отчитат. Това дава някои географски предимства на европейския бизнес, защото те могат да използват съвместно уменията, с които разполагат. Проектите трябва да се оценяват не само от гледна точка на научните им аспекти, но и до приложимостта им на пазара. Тези, които правят оценката от промишления сектор, биха дали нова перспектива на този въпрос. Приветстваме идеята за възстановяване на 100% от преките разходи но изискването на пълна отчетност от малките и средни предприятия е прекалено голямо бреме за тях. Да се увеличи също и възстановяването на косвените разходи до 30-40%, вместо 20%, както се предлага. Публично-частните партньорства и JTI могат да бъдат важни инструменти за развитието на приоритетни области, но трябва да сме внимателни какви инструменти ще се използват. Знаете, че малките камъчета превръщат колата, както беше казано. Как да накараме всичко това да, да задейства? Публично-частните партньорства трябва да се спрат на иновационната част. Те трябва да се адаптират към иновациите. Ние имаме рамкова програма, която на 100% е посветена на научните изследвания. Иновациите трябва да се адаптират, трябва да се предвидят и нови инструменти. Публично-частните партньорства са важни, тъй като те са ангажимент за европейска добавена стойност. Те са близки до пазара, те могат да дадат критичната маса, от която се нуждаем. Да, участието на държавите членки. Тук е много важно, че Европейската комисия ще координира дейността на, мал... на държавите по реализирането на съвместни програмни инициативи. Бих искала сега да се спра на кратко на химията и какво бихме могли да направим, не само държавите членки или Европейската комисия или Европейския парламент, но и ние, тъй като нещата ни опират само до пари. Обедена съм, че нашите фирми ще продължат да бъдат новаторски, ще разработват добри продукти в световен мащаб, но необходимо да допринесем добавена стойност в Европа. Ние сме в конкуренция с други части на света. За целта ние се нуждаем от иновационен модел, който да е пригоден за Европа, модел, който да разчита на силните страни на Европа, който да е насочен към веригата от създаване на стойност, защото иновационната верига се отнася до научните изследвания и пазара, докато веригата на създаване на стойност е от доставчика на материали до крайния потребител на съответния продукт. Можем да използваме тази верига на създаване на стойност, е модела, който имаме в Европа, предвид на географската близост на различните сектори тук в Европа, за да можем да постигнем пробиви, от които се нуждае Европа. Чрез този модел бихме могли да дадем стимули за развитието на различните етапи на тази верига на създаване на стойност, различните фактори по тази верига трябва да работят за сближаване на технологиите, за нови продукти, за обновяване на собствените си сектори и прочие, и прочие. От тази гледна точка, европейската химическа индустрия като сектор в Европа, може би за пръв път прави такова иновационно предложение. Ние можем да бъдем важен партньор в различните иновационни партньорства, които се създават в сферата на суровините, на ефикасното използване на водните ресурси а, или на интелигентните градове. В заключение бих искала да подчертая факта, че сега в Европа се намираме на на сандвича. Всички трябва да сме силно ангажирани с иноваторство, иноваторството. Тази стратегия трябва да се приложи. Трябва да имаме мечти, надежди. Иновациите се отнасят до решаването на проблеми, както е, и за проучване на нови територии. Благодаря. Grazie. La parola alla signora Ford. Thank you. It's a, a question. Thank you for some fantastic. Благодаря. Прекрасна презентация. Имам въпрос към господин Карос за френския капитал и по-конкретно за капитала за стартиращи фирми. В Великобритания имаме средства за стартиращи фирми, но те не са конкретно насочени, насочени към фирми, чиято научно-развойна дейност е финансирана чрез европейски програми. Мислите ли, че би било добре да се помисли за специална насоченост тук? Защото не всички учени още от самото начало а, имат за цел да постигнат продукт, който да се комерциализира. Не би ли било полезно да се зададат, заделят част от средствата, които са за малки и средни предприятия, за отделен фонд е, точно за такива фирми. Благодаря, госпожа Том. Е, е, Благодаря, имам въпрос, който трябва да обсъдим, който е основен въпрос. Как точно дефинираме промишлеността? на английски. Промишлеността или индустрията означава всички индустрии, а е в Германия това означава просто производството. Мисля, че се налага да уточним съвсем ясно и изрично, че работи не само в областта на материалната економика, защото, както чухме от госта ни от Съединените щати 40% от растежа в Калифорния разчита на софтуера. Мисля, че ние нямаме изобщо е, финансиране на софтуер. Питер, е, у вас е една от основните индустрии е поп-музиката. Тоест, това е една творческа индустрия. Как можем да, да провеждаме научни изследвания за творческите индустрии? Тук в тази зала все слушаме за химическата промишленост, за авиационните и космически технологии. Добре, но нека да помислим и за недосегаемата економика. Как можем да направим, да проведем научни изследвания за творческите индустрии, за туризма в Майорка – защото много е важно къде отива всяко едно евро и тук трябва да имаме ясна дефиниция на индустрия, така че да се дефинира и недосегаемата част от економиката, Не не неосезаемата, извинете. Благодаря, доктор Вернер. Е, професор Вернер беше много така ентусиазиращ в своето представене. От него става ясно, че новаторските процеси имат необходимо също така и от много ясно дългосрочно планиране. Това дългосрочно планиране може да вземе предвид всички обстоятелства, всички тенденции. И затова искам да му задам един въпрос по какъв начин бихме могли да убедим онзи, който трябва да купи първия продукт от високотехнологичен тип, където все още не е станало ясно, че този продукт е много важен и много полезен. Как да убедим първия купувач? След това госпожа Декаро, тя говори за бизнес ангелите. Всъщност, тук има една липса. Няма органично представяне на резултатите на изследователите. Всички знаем, че научните изследователи нямат а, такава възможност. Така че става дума за научните институти, университетите, които трябва да намерят начин да дадат а, една услуга на едно гише и да привлекат инвеститора. Ако научните изследователи не могат да го направят, защото те имат други компетентности, други познания и могат да разработват нови неща, нови познания, а не могат след това да го продават, ние трябва да им помогнем. Затова е необходима тази взаимосвързаност и с институциите, които биха могли да помогнат с рисковия капитал. Освен това, трябва от институционална гледна точка да разберем каква е възможността в научните изследвания. Давам думата на господин Вернер, който ще отговори. Yeah. Thank you very much. First of all, the question, what is industry? Also, I'm a German. I would not say industry is just the, the manufacturing. For me, industry is... Извинявайте, за мен промишлеността, както казах, е и медицината, и селското стопанство, и всичко останало, което вие изредихте. Второ, как можем да направим така, че един продукт наистина да стигне до пазара? Не наша е отговорността за връзките с обществеността. Трябва да се гарантира конкурентна способност, привлекателност, функционалност на продукта, и в а, авиационната индустрия е много лесно, защото там се говори за степен на технологична готовност. Тоест, има продукт, който е сертифициран и той е в края. Мобилните телефони обаче понякога се продават добре, дори когато не работят добре, защото имат добри реклами. И така, много е важно един продукт да е атрактивен, да е функционален и начинащите фирми да знаят как да рекламират. Грация. Кяра Декаро. Благодаря, Кяра Декаро. Две минути. Um, so to reply to the first question about SMEs, uh, Първи въпрос за малките и средни предприятия. Напълно съгласна съм. Ролята на малките и средни предприятия е от решаващо значение. Е, важна е и за научна и развойната дейност, и за а, е, нейното насърчение. Бе много добре описан ефекта на лавинообразния економически растеж – нещата се променят. Виждаме участието и на големи корпорации на ранни етапи на научните изследвания. Все повече корпорации в Европа са, се интересуват от създаването на собствени фирми, а, така че и оттам идва подкрепа на малки и средни предприятия, които се занимават с иновации, Малките и средни предприятия а, много повече се насочват към трансгранични инвестиции, отколкото по-големите фирми. Сега, що се отнася до учените, те не винаги са много добри в рекламирането. Затова би трябвало още от самото начало на проекта да включат някой, който да се занимава с маркетинг. Това може е, да стане и чрез специално обучение за самите тях. При всички положения трябва да се работи с някой за маркетинг и трябва да се работи с опитен предприемач или бизнес ангел. Благодаря. Дана Гинея. Прего. Следващата оратор. Благодаря. Of, of Исках да кажа нещо за производството, което много често присъства. Наистина трябва да видим къде са силните страни на Европа. Можем ли да сме равни на другите в сферата на ИКТ, например? И наистина ли сме покрили всичко възможно, що се отнася до защита на стратегическите ни интереси? Не мисля, че това е така. Погледнете, например, следното. Соларните панели. Е, всички изследвания са европейски, но всички те се произвеждат в Китай и ние ги купуваме от Китай. Така че мисля, че трябва да се съсредоточим върху потребностите на Европа, какво може да постигне Европа, с инструментите, с които разполагаме. Не може да заделим същите средства като САЩ за научни изследвания, нито средствата на Китай. Нямаме същия вид управление като тези региони, където нещата върват много бързо, когато искат биха могли, разбира се. И това е една предпоставка, с която ние трябва да се справим. Благодаря ви. Мария Грация Карвайо. Госпожа Карвайо. Uh, thank you very much. Uh, I'd like to thank the... Благодаря ви, искам да благодаря на ораторите. Отбелязах си няколко препоръки вече и искам да говоря по въпроса, повдигнат от Брита Томсън. Дефиницията на индустрия. Тя трябва да бъде общата дефиниция за индустрия. Искам да ви припомня, че ИКТ са в предложението на комисията в а, сферата и промишлено лидерство. Първата тема с а, голяма значимост в предложението. Трябва да го разширим обаче и към други сфери. Аз лично смятам, че научните изследвания отдолу нагоре не трябва да са само в първия стълб, но трябва да ги има и във втория и третия стълб, за да има по-голяма гъвкавост. И дори трябва да разширим определението за индустрия от това, което е предоставила комисията, така че съм напълно съгласна. Благодаря, господин Скинер, сега. Да, аз ще говоря пък на въпроса на Вики Форд. Обединеното кралство наистина имаше агенции за регионално развитие. Това обаче вече не е факт. При настоящото правителство такива няма. Сега има регионални фондове за рисков фонд. И западните част на страната показа как това не работи. Така че трябва да се върнем на такъв тип агенции отново, каквито имаше в миналото, за да има инфраструктура в целия Европейски съюз. Нека да видим какво работи на регионално, на национално и чак тогава на европейско ниво. Бригите, това е изключително важно, това, което каза. Много е важно да има приложения. Трябва да видим откъде ще дойдат тези приложения, може би от малките бизнеси. Това е ясно, защото там те се занимават а, с такива а, приложения. Те мислят и за децата, 15 годишните те трябва да участват в това. Не трябва да оставяме нещата на пазарите в Калифорния. По отношение на рисковия капитал, съгласен съм, че трябва да се говори по този въпрос, но какво правим? Европа като че ли има две лица – от една страна разписва всичко за альтернативните инвестиционни фондове, директива имаме за това, затваряме дейности, защото банките имат проблем с ликвидността и след това казва, малкият бизнес има такива пари. Няма как да стане това. Изобщо не стига дори до финансовата индустрия това послание, защото те пък обвиняват нас за това, че усложняваме всичко в Штатите, виждате как се възстановяват нещата. Банките се възстановяват. Всичко е свързано и с растеж. Ние ще изостанем много, ако не направим нещо сходно. Бене, грация. Благодаря на всички докладчици. Благодаря на вас. Изчерпахме третата секция и бързичко преминаваме Нататък ще сменим ораторите тук при мен. Закъсняваме с 20 минути. Затова трябва да забързаме, защото... Gracias. Gracias. Gracias.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 Колеги, започваме с последната работна сесия. Знам, че сте уморени, но а, нека се опитаме да не си тръгваме и да внимаваме. А, и сега за начални думи Кристиан Елер. Госпожа <clears throat> Госпожо председател, уважаеми колеги, тази част а, ще бъде вълнуваща, защото става дума за пари. Искам да поздравя онези, които поставиха тази част в края на днешното изслушване. Доколкото разбирам, искате да разговаряме за правилата за участие. И едва ли трябва да ви казвам, като на хора, които са ангажирани с научните изследвания в Европа, колко огромни са предизвикателствата и колко много се нуждаем от упростяване. Всички сте се запознали с предложенията и можете да кажете дали смятате, че тези предложения упростяват или осложняват нещата. Аз мога да споделя своето мнение по въпроса. Принципно погледнато, ние сме достигнали до важен поврат – в подобряване на привлекателността и конкурентоспособността на програмата в международен план. Относно привлекателността на Хоризонт 2020, тук трябва да подчертаем важността на средствата, които ще бъдат заделени. Трябва да имаме единни правила, които да се ползват от подкрепата на отделните политически групи. Ние упростихме работното време, ДДС, разходите ще могат да бъдат възстановявани. Ще бъдат внесени промени в четоводните системи. Има все още някои ябълки на раздора, които трябва да бъдат обсъдени допълнително с съвета и Европейската комисия. Най-вече за модела за хармонизирано възстановяване на средствата с 100% възстановяване на преките разходи и 20% на косвените разходи също правилата, свързани с новаторските дейности. За много университети 100 плюс 20% е нещо, което бихме могли да приветстваме, но тези хармонизирани правила не са толкова добри за онези институции, които имат високи косвени разходи, най-вече тези, които не са университети. Ето защо е необходимо да намерим компромис и за целта сме направили редица предложения. Пълно възстановяване, например, за някои участници, също и опт-аути за други. Не става дума за компромис, който да е приемлив за всички, а по-скоро за това да направим така, че да не осложняваме прекомерно програмата. Не бихме имали да, им, да не бихме искали да има 27 различни модела а, за разходите. Големият въпрос ще бъде прилагането на практика. Трябва да знаем къде е свършват научните изследвания, къде започват иновациите. И, и тук е много тънка разликата, така че може да се стигне до произволно разделяне. А това не би било добре за иновационния цикъл. Следва също да имаме предвид, че работим в международен контекст. Американците много внимателно ще следят какво казва СТО за Боинг. Държавните помощи са голям въпрос. Не става дума само за една чиста иновационна програма. Трябва да сме наясно, че това, което правим, трябва да е в съответствие с нормите на СТО. Радвам се, че тук са представени много от заинтересованите страни. От университети, от извън университетски организации, Европейската аероиндустрия, е представена тук господин Бертолоне, който е член на комисията R&T за Aerospace. Имаме сред нас Ян Мегелес, председател на Европейското сдружение на научните, за научни изследвания и технологии и доктор Дженефа Барнс, която отговаря за международната стратегия в Кембриджския университет. Тя е тук в контекста на дейността на групата Расъл. Сега бих искал да дам думата на господин Бертолоне. Госпо... Госпожо председател, дами и господа депутати, дами и господа, много се радвам, че имам възможност да съм тук тази вечер Много се радвам, че мога да говоря по тази важна тема и а, трябва да ви кажа, че след а, презентацията на професор Айет а, преживях криза на идентичността, защото почвам да се чудя дали а, можем да говорим за себе си в, а, а, като промишленост в а, а, работеща в а, авиацията или в а, областта на софтуера. Е, не мога да разбера. Има много въпроси. Защо страните от БРИКС залагат толкова много на космоса и е, сигурността? Защо там има толкова много стимули? Но в крайна сметка се успокоих, защото реших, че повече от 70% от дейностите в тази област те или иначе са свързани с къде. Така че мястото ни е гарантирано. ЕСТ представлява предприятие в областта на авиацията, космическите технологии и отбраната в повече от 20 страни. През 2012 година това са над 700 хиляди е, служители и е, оборотът е над 160 милиарда евро. Секторс, де civil part. О... Сега нека да говоря за цивилната част на нашата дейност, на е, аеронавтиката и космическите технологии. Те са тясно вързани с европейската стратегия и политика защото ние подкрепяме подхода, предложен от Европейската комисия и въвеждането на концепцията за иновацията в хоризонта 2020 година. Така ще се постигне по-органично сътрудничество между нашия отрасъл и научно-изследователските институти и университети. Моята цел тук днес е да поговоря за нашата гледна точка към програмите за разви... научно-развойна дейност в Европа и към е, тяхното реструктуриране. Иновациите са отрешаващо значение. Промишлеността в Европейския съюз, извинете, в наша, е, фирмите представени в нашата организация инвестират 12% от годишните си печалби в научно-развойната дейност. Няма как по цена да се конкурират европейските фирми с нововъзникващите економики. И това е много важно да има по-скоро високо качество и високо квалифицирани служители. Това ще е тяхната диференцираща характеристика. Що се отнася до Последователността и видимостта. Първо, последователността. ни играе много важна роля за интегрирането на европейските научни изследвания. Аеронавтиката разполага с верига от доставчици, хиляди доставчици и поддоставчици, които предоставят различни типове стоки и повечето от тях са малки и средни предприятия и са отрешаващо значение за нашия отрасъл. За, за развитието на такава мрежа са необходими години и затова тук говорим по-скоро за партньорство, отколкото за отношение между клиенти и доставчици. По същия начин се опитваме да изградим сътрудничеството и с академичните среди и да прехвърлим мост между фундаменталните изследвания и приложението на откритията на практика. В нашата общност на заинтересованите страни има а, летища, доставчици на навигационни услуги и прочие. Т.е. това вече е пример за сътрудничество за постигане на целите по Хоризонт 2020 година. Тази общност е резултат на дейността на АКАРЕ, консултативния съвет за аеронавски изследвания в Европа – целта е да се помогне за постигането на политическите цели за авиацията, определени до 2050 година от заместник председателя Калас и комисарят Гиген Куин. Така ще разберем какви ще са иновациите през 2050 година. Дългосрочният подход на Каре е свързан с особеностите на аеронавтиката. Там се изисква много капитал, цикъла на разработка е много дълъг и за това се изисква специално, изискват специални заделени средства. Насоките на Акара са много полезни. Това показва опитът ни и за това се вземат като примери за други отрасли. Например, космическите технологии и отбраната. Подобен подход се използва за програмата за стратегически изследвания, обхващаща различни научни звена и университети в Европа. Хоризонт 2020 година би трябвало да помогне за коренирането на европейските инициативи и да намали зависимостта от неевропейски източници. Би било много добре да има платформа за, на заинтересованите страни в областта на сигурността. Трябва да се чуе гласа на учените и на промишлеността. Тези примери подчертават необходимостта от последователност на инструментите, които за първи път бяха въведени в седма рамкова програма – доказаха своята полза. Ето, например, програмата Чисто небе. В нея участват изключително много университети, малки и средни предприятия, Европейската комисия, големи аеронавтски компании и така се постига 40% успех при кандидатурите на търговете, а иначе средно статистически резултат е от 10 до 15%. Подкрепяме подхода на госпожа Риера Мадорел, що се отнася до видимостта, защото тя казва, че би било добре комисията даде разбивка на средствата по хоризонт 2020 година. Приветстваме предложението на госпожа Риера Мадорел. Във връзка с предложената комбинация на теми за приобщаващо общество, иновационно общество, сигурно общество. Край на цитата. Предложеният подход има следното предимство. Набляга на социалното измерение и осигурява приложения от обществена значимост, например при управление на кризи. За това са необходими технологични развития. И накрая – Във връзка с казаното от господин Елер, приоритета при участието, приоритизирането при участието. Тук има три важни елемента. Предвидимост, недискриминация и приобщаване. По отношение на предвидимостта. Не е много сигурно каква част от финансите се могат да се поемат. Правилото което е максимум 100%, всъщност не е достатъчно ясно и е трудно да се правят планове. По отношение на недискриминацията, 20% за непреки допустими разходи опростяват нещата, но за някои фирми всъщност създават проблеми. Що се отнася до приобщаването, разходите по управлението също трябва да се покриват. Добрите резултати изискват ефективно управление. Що се отнася до правата на интелектуална собственост, в крайна сметка – ако някой успява добре да ги защити, това са Съединените щати. Та по отношение на тези права, достъпа до резултатите на научната дейност представлява риск за частния отрасъл, частния сектор. Без защита няма да има полза за европейската промишленост и европейската економика. И тук искам да подчертая колко важни са постигнатите до сега резултати. Нужно-развойната дейност по 6 и 7 рамкова програма, дейността и инициативите като Сезар, това е един пример, помагат на Европа да остане незасегната от регулаторната среда, установена в, от политическите власти извън Европейския съюз. Програмите за научна дейност в Европа са от централно значение за изграждането на европейската идентичност. Благодаря. Благодаря, господин Бертолоне. Сега давам думата на Ян Мегелерс, председател на Европейската асоциация за научни изследвания, и технологии. Почитаеми дами и господа, за мен е чест да поясня нашето становище за Хоризонт 2020 година отвъд работата на парламент и комисията. Много бе наситен деня за всички, за това като предпоследен искам да говоря за RTOs, това са организации за научни изследвания и технологии, най-големите организации. Университетите се характеризират с отлични фундаментални изследвания. Тези РТО прилагат тези на практика. Една общо объркване е, че новаторството се основава най-вече на академични изследвания. Приложните изследвания на РТО са огромен принос за новаторството. Университетите предоставят отлични а, научни изследвания и АРТО допълват университетите, като превръщат пробива в използваема технология и това може да бъде прехвърлено в различен брой приложения за много потребители. Университет Приоритетите имат отлично качество, докато РТО са по-релевантни. Те знаят, че има нужда от взаимно сътрудничество и силно партньорство между големи и малки университети, бизнес. Нашата организация всъщност обединява тези РТО. Ние представляваме 350 РТО, големи и малки, TNO, CES, Синтев, VTT, SP, Техналия са сред най-големите. Докладът Технополис от 2011 цитира голям набор 150 хиляди научни изследователи, няколко милиарда оборот, хиляди потребители, които се генерират през последните години. РТО са 25% от финансирането по седма рамкова програма, а по шеста са били 35% от проектните координатори. Необходимо е научно изследване без граници. Един съюз, който подсилва и засилва качеството на живота на хората – новаторство, което влиза в практиката. Така новаторството и производството се подкрепят. Тези организации са катализатор. Те включват многонационални фирми, малки и средни предприятия и така а, могат да участват. Сътрудничеството между всички може да доведе до една истинска верига. В рамковата програма те участват активно и правят индустрията по-конкурентно способна. Първият анализ на участието в седма рамкова програма показва, че бюджета им е два пъти по-голям отколкото всички проекти по седма рамкова. Около 40 и повече процента от общите разходи. Също е високо участието на МСП. Като председател на мрежата на тези организации, аз се радвам, че Хоризонт 2020 се занимава най-вече с новаторство. Харесва ми и структурата от три стълба. Може да се инвестира в дългосрочни проекти, както и в краткосрочни и средносрочни новаторски идеи, насочени към индустриално лидерство. По отношение на първия стълб – научно качество, ние подкрепяме фундаменталните изследвания. Искаме да има ребалансиране на бюджета на ERC за нови технологии и част от бюджета ФЕД да отива за промишлени новите предизвикателства и социалната промяна, за да има натрупване на критична маса. Искаме също така научните инфраструктури да отиват в съответната структури. В Хоризонт 2020 година се очертават приоритети, които могат да ни помогнат да постигнем целите, начертани в стратегията Европа през 20-та година, както и развитието на нови технологии от практичен характер. Последният доклад на експертната група го доказва. Приветстваме също така един инструмент за МСП, но има нужда от пояснение за това как ще се прилага той. В много аспекти предложението за правила а, в хоризонта а, повтаря казаното в предишния. Така че в интерес на бенефициерите може да се каже, че понякога има разнобой в интересите на инвеститорите и на бенефициерите. По преките и непреките разходи. За повечето организации предложението на комисията не е економически обосновано, защото сега по седма програма те получават финансиране от 75%, а в хоризонта това ще падне до 60% от общите разходи. И въпросът е, е математически. Кой ще плати останалите 40%? Член 22 казва, че ще има е, принос от национални правителства, от трети страни и това няма да бъде е, разход, който да бъде обоснован. Значи тези пари трябва да дойдат от вътрешни фондове, а повечето организации няма такива средства. Какъв е резултатът? За постигането на амбициозните цели, организациите ще трябва да намалят участието си в програмата. Нашите членове казват, че мнозина от тях ще намалят участието си с поне 20%, а другите ще го намалят с до 50%. Предложените правила спират финансирането на реалните разходи преди се отчитаха всички разходи в интерес на прозрачността и дългосрочната устойчивост на научното финансиране, както и създаване на равни условия между различните участващи. Когато премахваме това ощетоводяване на реалните разходи, правим стъпка назад, особено що се отнася до непреките разходи. Тези 20% фиксирана ставка за непреки разходи, бяха разкритикувани и от Международната организация на университетите. Те казват, че това е стъпка назад в сравнение с седма рамкова програма. Той изпраща негативен сигнал към университетите и публичните власти, за значимостта на методология на пълното ощетоводяване на разходите на реална основа. Бизнес Европа, 41 федерации на работодатели от 35 страни, изисква участниците да спазват своите обичайни счетоводни практики. Използването на плоски ставки за непреките разходи не трябва да бъде задължително казват те. Има альтернативно предложение, което отговаря на седма рамкова. Там също има а, плоска ставка за непреките разходи, но пък а, това е по-реално. 75% предлагаме като модел за възстановяване на разходи, 75% от допустимите, плюс съответна ставка за непреките. Очакваме това да бъде приемливо за повечето организации, както и за другите бенефициери. За нестопанските научни организации би трябвало да има възможност за пълно покриване на непреките разходи в реалния им размер – ако модел е 100% на 20%, това ще бъде приемливо единствено и само ако се изключат най-стопанските субекти. Искам да използвам времето, за да е, говоря за правилата за участие. Хоризонт 2020 е такова, че комисията иска да има отделни призиви за подаване на предложения. Иновативните дейности а, също. Това няма да интегрира новаторството, а ще откъсне новаторството и научните изследвания от всичко останало. Ще трябва да чакаме, за да финансираме месеци, докато дойде следващия призив за подаване на проекто предложения. Публикуването на резултатите е една отлична цел, но то трябва да се ограничава до данни и резултати, които са публични по принцип. Нека да не забравяме, че целта на програмата е новаторство, т.е. практическо приложение – Бенефициарите са онези, които трябва да прилагат резултатите от тези изследвания, така че не трябва да ги демотивираме, като правим всички данни достъпни за всички. И накрая искам да кажа, че Хоризонт 2020 година е отлична програма с отличен подход. Силните моменти са действията за новаторство, упростяването на процедурите, запазване на високото качество, преодоляване на обществените а, предизвикателства, но трябва да подчертая и колко са важни РТО, защото те са интегратори между всички страни в процеса. И накрая, модула за, а, извинете, модела за единно финансиране няма да даде възможност всички РТО да участват а, в а, този процес. Това бе моето изказване. Много ви благодаря. Благодаря. Последна Дженифър Барнс, заместник ректор за международна стратегия Кембридж, Расъл Груп. Госпожо председател, господин Елер, от името на групата Расъл се радвам на възможността, че можем да направим изказване пред вашата комисия. Искам да изразя умерен оптимизъм, тъй като представлявам сектор, който може да предложи решение на много от проблемите, които обсъждаме днес. Колегата от ЕАРТО говори за упростяването, за това, за да спестя време. Няма да говоря по същия въпрос, тъй като той открои много ясно и кратко всички основни въпроси. Въпросите са защо да се приоритизират инвестициите в Хоризонт 2020, защо има значение високото качество и по какъв начин Хоризонт 2020 може да принесе полза за всички в Европа. Аз представлявам 24 елитни университети в света и за това искам да подчертая по какъв начин тяхното участие в Хоризонт 2020 допринася за всички а, университети. Искам да се направи разграничение между научните изследвания и иновациите. През последните 20 години това не беше особен проблем, защото имаше аутсорсинг на научно-изследователска развойна дейност в университети по света, Имаше колеги, които спечелиха милиони. Фундаменталните науки трябва да водят до пробиви, но това, което ясно се подчертава в Хоризонт 2020, че става дума за система, при която университетите играят ключова роля. Аз не съм, нямам голям опит в политическите документи, но Хоризонт 2020 всъщност подчертава всичко това. Основните иновации идват от неочаквани пробиви, които се реализират. Хоризонт 2020 ще позволи на най-творческите умове в Европа да засилят дейностите отдолу нагоре, например действията по Мария Кюри и различни други инструменти за малките и средни предприятия. Става дума за система, а не за някакви хаотични действия в драма от покавка. Научно насочените университети играят съществена роля във всичко това. Защо има значение високото качество? В Европейския парламент много се говори за рентабилност. Творческите индустрии показват, че трябва да използваме средствата за постигане на високи резултати, да ангажираме изследователите да се сътрудничат с малките и средни предприятия, с индустрията, с правителствата, да се създаде така наречената екосистема. Аз съм тук от 30 години. Аз не считам, че Европа изостава толкова от САЩ. Ние, ние разглеждаме себе си като изоставащи значително и това е проблем, който трябва да коригираме защото се извършва невероятно добра работа в сферата на творчеството и иновациите в Европа. И на следващо място, по какъв начин Хоризонт 2020 може да е от полза за всички европейци. Искам конкретно да се спря с това, което се прави в Кембриджския университет. И искам да се спра на въпроса за равенството между по половете. Имаме стипендианти от доста страни, от Румъния, от Полша и другаде. Аз попитах румънската ни студентка, която е, е студентка по инженерство, и там курса е доста тежък, тя ми каза, че намира за много приятно обучението им, но че изпитва носталгия по страната си. Тя несъмнено ще получи първостепенна диплома. Именно тя е сред студентите, което бихме искали да бъдат включени в програмата Мария Кюри, за да извършва научно-изследователска дейност, но тя предпочи да се върне в Румъния и там иска да създаде а, малко предприятие. Тя трябва да е система, която да й позволи това да направи, да обедини усилията си в, с колеги, които все още са в а, а, Кембридж, за да може да получи а, грант от Европейския съюз а, по стълба за справяне с предизвикателствата за обществото. Аз имам опит в Индиана. Повечето европейци не знаят къде се намира този щат. Там няма много силна университетска система и понякога а, из, изпитва чувство на малоценност. Но след Първата световна война Индиана започна да създава а, собствен университет, на зелено и на европейци, за да създаде едно от, една от най-добрите медицински школи, най-добрата консерватория. Все още се намира, така да се каже, в полето, но това беше стратегическа инвестиция. Същото може да направи и Хоризонт 2020 за 7 години, да създаде възможности в много от държавите членки които да постигнат такива резултати в бъдеще. Ние сме готови да участваме в Хоризонт 2020. Ние не подценяваме пречките и трудностите. Искам да подчертая обаче, че имам много творчески, технологични способности в Европа, които позволяват да се разрешат много от проблемите чрез механизма на Хоризонт 2020. Благодаря ви много. Благодаря. Наистина ви благодаря. Господин Ван Нистеврой. <clears throat> Thank you, thank you very much. It was, it was a long day for everyone. Just, uh... Благодаря, доста дълъг беше този ден. Само един въпрос искам да задавам. задам. В Кембридж имате програма за обмен е, и можете да си сътрудничите с е, учени от целия от цяла Европа и с студенти от цяла Европа. Това е нещо, което бе създадено от ИТРА преди две години и целта беше действително да насречим постигането на отлични научни резултати. Проблемът обаче е как да стигнат тези научни резултати до пазара и как да се насръчи веригата на иновациите. Моят въпрос е, какво ни трябва? Трябва да видим какви са правилата за участие. В промишлеността се говори за ключови технологии. На този етап Когато подобни технологии стигнат до производството, напускат Европа. Производството се изнася в чужбина. И така, въпросът е какво можем да направим ние, за да може да се запази тази висока стойност тук в Европа. Може ли да има някакви конкретни правила за държавната помощ? Съвсем накратко ще отговори, може би колегата ми е, трябва да отговори. Господин Клантер има думата. Spielregeln hier bei uns. Ja, ich habe zwei Fragen. Ähm, in den Vorgesprächen, in den Gesprächen mit Beteiligten, Betroffenen. Два въпроса. един от въпросите, кои, който, които възникват, когато създадете, когато включите всички, е следният. Не всички трябва да участват на първия етап на приложението, обаче други твърдят, че дори още на първия етап са необходими много усилия. Искам да разбера. Това според вас добро ли е или не? Господин Бартолони говори за интелектуалната собственост и за патентоването на лицензите. Би ли било полезно, ако още в самото начало се установи кой ще разполага с тези патенти и как ще се третират те, защото по-настоящем нещата са твърде отворени и няма достатъчно популярност. Благодаря, господин Оди. Благодаря, госпожо председател. Относно опростяването, в тази област работи много. Европейския парламент постигна стабилно политическо мнозинство, за да отчете безпокойствата на всички. Бих искала да кажа, че сред политическото мнозинство, което сме събрали, като се има предвид, разбира се, изискването за добро управление на средствата, се питам дали не може да се предприеме инициатива за консултации за унези, които се занимават с научните изследвания в Европейската комисия и тези, които се занимават с финансите. В документа се казва, че много от нещата се прехвърлят към а, финансовия регламент, който е в период на тригодишно преразглеждане. Мисля, че в това отношение може да се поеме инициатива от парламента. На следващо място за участието, предизвикателството, свързано с интелигентен, зелен, интегриран транспорт. Авиацията, която беше упомената в седмата рамкова програма, трябва да се цитира и тук, защото изисква много инвестиции с дълъг цикъл. Считам, че авиацията трябва да бъде включена в приоритетите, които са записани в документа на комисията. Това е по мнение на нашата работна група. Господин Кели има думата. както каза Ламбър, доста дълъг ден, но добър, полезен ден, отлични изказвания чухме, така че ако успеем да съберем цялата информация и да приложим всичко това, Европа ще стане много по-конкурентно способна, отколкото е сега и стратегията Европа 2020 ще постигне успех. Много интересно беше изказването на господин Менгелерс. Той говори за промяната на финансирането от 75% на 60%. Защо намалява средствата, които се предоставят от комисията? Има ли комисията за цел да намали научно-развойната дейност? Искам да разбера какъв е отговорът на комисията тук. Защото Често ми се случ... струва, че когато имаме предложения, които имат за цел да насърчат научно-развойната дейност, в крайна сметка се стига до резултати, които имат противоположен резултат. Госпожа Форд, искам да благодаря на доктор Барнс за нейните наистина вдъхновяващи думи. Кембридж не само е вдъхновяващ като водещ университета и като един клъстър, който помага на е, сътрудничеството на много фирми и малки и големи. Често говорим за кластъри като част от следващ нашите амбиции. Е, когато говорите с студентите си, те какво искат? Физически кластери или виртуални кластери, т.е. да могат да се върнат обратно в Румъния и да могат да поддържат контакт с е, учените, с които са се срещнали, когато са работили по Мари Кюри. Може ли това събиране да се случва и виртуално? По една минута на човек за отговор. Non avremo più l'interpreti. Allora, la parola защото после няма да имаме преводачи. Missing instruments. Uh, Липсващите инструменти. Първи. Uh, I have to just to mention very quickly two possibilities. Нека да спомена две възможности. Една от тях вече е описана в Хоризонт 2020 година. А именно, необходимо е да разгледаме производството а, като високотехнологична дейност но е важно новият процес, който е напълно автоматизиран, да създаде, да остави конкурентоспособността на отрасъла. Втората точка. Трябва да помогнем. Имам, например, ня... за пример някои фирми, които посвещават времето си именно за подпомагането на развитието на малки фирми, които да помагат на добрите, на, на развитието на новите технологии и тяхното приложение. Що се отнася до правата на интелектуална собствен... върху интелектуалната собственост? Говорихме много за патентите. Ако сме силни по отношение на патентите, ще успеем да решим проблема и на интелектуалната собственост. Напълно съм съгласен, че един кластър, или както и там да го наричаме, е от много важно значение за архитектурата и хоризонталните дейности по хоризонт 2020 година. Роля Менгелерс. Господин Менгелерс. Ще се опитам да се съсредоточа върху два въпроса. Този на господин Кели и този на господин Ван Нистелрой. Ще започна с господин Кели. Това, което се опитах да предложа като идея е, че има изключително много а, усилие и капацитет у нас. И всички РТО а, могат да покажат, че с този модел ние ще можем да включим всички организации, независимо дали те искат или не. Така че аз съм за упростяването, независимо какво мислите. Но ми се иска да предложа още нещо. Посредством това упростяване, посредством факта, че всички институти, които са приели системата за пълните разходи, се оказват наказани, защото са прозрачни и преките им разходи не могат да бъдат взети предвид и точно това предлагаме. На господин Ван Нистелрой искам да кажа, че ако имахме ключ към всичко това, то тогава всичко щеше и да ни е ясно. В Европа вече векове трупаме познания, изградили сме вериги, научни вериги, всякакви други, индустрия, Артео университети и производството. В първа и втора година ОМ. Имаме такива вериги във всички страни. Така че това, което трябва да направим, е да се опитаме да намерим всички стъпки. Ако намерим решение, то тогава държавното подпомагане може би ще бъде разглеждано по различен начин. Благодаря. Госпожа Барнс, в отговор на въпроса, който бе зададен, и мисля, че отговорихте така както аз. Um, which is an unsettling thing, but... Нещо притесняващо, но предполагам, че ще се появи. Ако има много бюрокрация в системата, а днес говорихме по тази тема, учените в глобалните университети ще предпочитат да отидат там, където има повече пари. Има желание да се работи за европейските цели, но ако това е прекалено трудно, ще се превръща все по-голямо предизвикателство. Въпроса на Вики Форд. За физическото и виртуалното. За това не съм мислила преди. Ам, отново искам да говоря за това, за работата в неврологичните изследвания в Кеймбридж. Виртуалните мрежи са добре работещи, когато вече познаваме хората, когато имаме вече отношения с тях. Но има огромни ограничения а, по отношение на виртуалните мрежи с непознати. И е много трудно да се излезе с високо рискова дейност и проект за финансиране. Предполагам, че ще има смесване на реалното и виртуалното в следващото поколение на едно по-високо ниво, по-високо, отколкото някога изобщо сме си представили. Благодаря на госпожа Бармс, благодаря на преводачите. А, дали може още 3 минути да остана тук. Знам, че е 32, 35. Просто, ако може господин Елер да направи заключенията. Три минути. Благодаря на преводачите. Благодаря. So at the end, in the European language, so that's but English. На европейски язик, английски, ще се опитам да обобща. Благодаря, че господин Барнс за малко спомена че има много възможности по-настоящем. И мотото на Станфорд Der Luft freie Welt на немски има възможност във въздуха един вид. крие се потенциал. Така че потенциалът е... Възможностите са много хубави искаме упростяване, програмата ще бъде много по-привлекателна, ако е по-упростена. Не става дума само за изслушването. Ние искаме един структуриран подход. Преди две години пак говорихме, имаме постоянна работна група в парламента по тази тема. Ще знаем какво искаме да направим. Да, искаме опт-аут за РТО, но не искаме да се осложнява обростяването. Имаме нужда от сертификати за модела за пълните разходи. Ще се намери решение, според мен. По принцип, трябва да имаме по-ясен отговор за е, модела с смесените разходи. Но трябва да имаме по-ясна представа за това как да работим с смесените модели, защото това е важно, особено ако погледнете цялата верига иновации. Не може да има два отделни свята. Ако искаме ясна верига, чисто практически, имаме нужда от модел за смесени разходи. Какъв ще бъде приноса на парламента? парламента се страхува от сметната палата, а той има важна роля. Така че не събрахме хората, които се интересуват, а от бюджетния контрол и другите. Така че имаме постоянен диалог с Сметната палата, до каква степен можем да определим модели, които да бъдат достатъчно добри за комисията, да не се чувства тя пренатоварена, от друга страна се спазва идеята, че трябва интересите на данакоплаците да бъдат взети предвид. Има такава възможност, можем да намерим решение. Има огромна възможност да се облегчи бюджетния контрол и от друга страна въпросът свързан с едно упростяване, което е предизвикателно. Така че, мисля, че има едно положително послание. Парламента е готов до известна степен. Лисабонският дневен ред е важен за нас. Държавите членки вече се притесняват между това състезание национални програми и европейски програми. Това е едно отлично послание. Благодаря. Благодаря на всички, благодаря на членовете на комисията ИТРЕ. Утре сутрин ще видим с вас в 9. Грация.